Добро утро, добро дошли. Е, добро дошла най-вече нашата комисарка госпожа Куин, която ще бъде първата, която ще говори е, днес пред нас. След това ще отговаря на въпроси. Имаме време до 10 часа. Няма да правя е, дълговстъпително изложение. Да започваме направо. Заповядайте, госпожо, ако имате думата. Um, Благодаря. Както ви казах в началото на мандата си, а и на последващо задание, аз смятам да работя тясно с Европейския парламент всички области на научните изследвания. Ето защо много се радвам, че можем да говорим за междинната оценка за рамковата програма 7. Също така бих искала да обсъдя с вас зелената книга за обща стратегическа рамка. Подкрепям напълно междинната оценка тя е много важна, за да се направи независим преглед на резултатите от програмата, да се набележат проблеми и обмислят решения. Оценката беше направена от 10 независими експерти под председателството на господин Анерберг. Всички вие би трябвало да го познавате много добре след вчерашната дискусия. Докладът съдържа заключение и констатации. Експертите са представили 10 препоръки за бъдеще. Обратната връзка от държавите членки, заинтересованите лица, представих много, представих, представиха положителна обратна връзка. Структурата на отговор на комисията се основава на 10 препоръки в доклада. Отговорът подкрепя заключенията на групата за целите изпълнението на бъдещите програми. Подчертава, че бъдещото финансиране трябва да подкрепи изпълнението на стратегията 2020, в това число най-важните инициативи. В някои случаи комисията подчертава, че не може да постигне всичко самостоятелно и призовава другите институции, държави членки да се разработват общи програми. Един пример е разработването на мерки за разработването на мерки за упростяване за бъдещи програми трябва да се положат усилия за е, засилване на участието на жените учени. Отговорът на комисията съдържа подробности за, упрост... за мерките за упростяване. Също така ще спомена един много важен въпрос е, в е, доклада на експертите, а именно ниското, слабото участие на някои държави членки. Рамковата програма е предназначена за, високи, за висококачествени изследвания. Комисията се притеснява от системни ниски резултати, още повече ако няма данни за наваксване. Когато разглеждаме факторите за, слабо, за слаба, слаба представителност, трябва да се разработи обща стратегическа рамка. Ще видим как да постигнем по-добро взаимодействие с структурните фондове. Това ще бъде много важен аспект от предложенията за ново финансиране. Ще организираме специални форуми на различни нива, за да разберем по-добре въпросите и пречките те са свързани с оперативни аспекти на управлението, както и структурни въпроси в съответните страни. Като се се отчита необходимостта от интелигентни мерки. Всички сектори трябва да бъдат привлечени. Ако има конкретни пречки, те трябва да бъдат преодоляни. Но ако искаме програмите за финансиране да подпомогнат изпълнението на стратегията 2020 ние не, ние не трябва да подкопаваме принципът за високо качество на науката. В края на тази година трябва да се представят доклади за представените мерки. Аз ще информирам вашата парламентарна комисия за предприятите мерки. Основната цел на Зелената книга трябва да се разглежда на фона на програмата Новаторски съюз. Зелената книга е всъщност отразява промяна в подхода. Целта е да се упростят процедурите, като заедно с това се осигурява европейски подход към предизвикателствата. Обедена съм, че стратегическия подход е единственият, начин за изпълнение на амбициозните цели на Европа 2020. Радвам се, че този подход съответства на някои от препоръките в доклада на госпожа Маркис, който ще бъде гласуван на пленарното заседание през май. Ясно е, че Европа трябва да инвестира в бъдещето, за да излезем по-силни от кризата. Само на ниво Европейски съюз можем да мобилизираме достатъчно средства, за да преодолеем предизвикателствата. Само чрез европейско финансиране можем да насърчим учените да се обединят независимо от държавните граници. Само Европейския съюз може да организира конкуренция в целия континент, за да насърчи по-високо качество. Научното изследване, новаторството трябва да бъде основен акцент. Това е е задължително, ако искаме да изпълним целите на 2020 иноваторския съюз. Обща стратегическа рамка ще ни даде възможност да реализираме европейски инициативи по координиран начин. Ще се подобрят връзките между финансирането от Европейския съюз до новаторски продукти и услуги на пазара. По този начин всеки елемент от нашето финансиране ще даде възможност да се преодолеят големите предизвикателства в области като климатични промени, енергетика, ефективност на ресурсите, здравеопазване. Най-важното е това, че Европа ще може да превърне тези предизвикателства в възможности и да постигне по-висок растеж. Това, ще... това е вярно за научните изследвания, които традиционно се подкрепят от рамката програма. Това е вярно и за новите методи на сътрудничество, които се насърчават от Европейския институт за новаторство и технологии. То е също така валидно и за новаторството във фирмите, което в момента се обхваща от рамковата програма за конкурентоспособност с обща стратегическа рамка. Ние искаме да осигурим рационални инструменти за финансиране, които да допълват националното и регионално финансиране. Ще ви дам един пример. Финансовите инструменти за изследване и новаторство в момента се обхващат от седмата рамкова програма и рамковата програма за конкурентоспособност и новаторство. Механизмът за споделяне на риска се управлява от Европейска инвестиционна банка. Рамката програма за конкурентна способност осигурява финансиране за дялово участие и гаранции, за, и гаранции на заеми. Инструментите се управляват Европейски инвестиционен фонд. Освен това, структурните фондове също така подкрепят няколко финансови схеми за изграждане на капацитет в регионите. Рационализирането на всички тези инструменти също така съответства на бюджетния преглед, който призовава за общ подход към финансовите инструменти в европейския бюджет. Ако искаме да постигнем успех, в усилията за ефективен научен бюджет трябва да покажем ясно че, използвам, че оползотворяваме ефективно всяко евро. Това изисква радикални промени в начина по който финансираме научните изследвания. В зелената книга, със зелената книга комисията започна процес на консултации и търси становищата на заинтересованите лица. Се надявам, че дебатът ще бъде оживен. Резултатите ще бъдат обсъдени на конференция в Брюксел 10 юни. Намерението на комисията е да представи намеренца за бъдещи програми за изследвания до края на тази година. В този контекст вашето становище по зелената книга ще залегне в нашите предложения. Много се радвам, че сте определили госпожа Матия за докладчик по зелената книга и се надявам да работим заедно. Сега ще приключа с няколко думи за финансови инструмент за споделяне на риска, тема на отделна оценка, извършена от група председателствана от Ерика Ман, която посети вашата комисия през октомври. Привесвам положителната оценка за механизма. За периода 12-13 година комисията настоява за освобождаване на следващия транш финансиране при условията, предвидени в, в седмата рамкова програма. Това е много важно, за да продължи функционирането на механизма. Като като гласува бюджета за 2012-2013 година, парламента и съвета дадаха принципното си съгласие за освобождаването на част от втория транш а, от 250 милиона. Съгласието на парламента и съвета за освобождаване на всички 500 милиона за периода 2011-2013 година ще изпрати много положителен сигнал до научната общност. Знам, че господин Оди, докладчикът за междинната оценка на рамко, седмата рамкова програма и докладчите в Сянка работят, за да се представи навременен и съдържателен доклад. Вашето становище е от изключителна важност за комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря. Откривам дебата. Давам първо думата на госпожа Гростет. Мислете за това, че в 10 часа ще гласуваме. Вчера първите, които се изказаха, говориха дълго, но остана време за последните, така че нека всички да се ограничат. Госпожа Гростет, заповядайте. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар, за обясненията по зелената книга и консултациите, които водите. Много може да се говори по тази програма за научни изследвания. Искам да започна дебата за прехвърлянето на технологии, защото днес виждаме все повече прехвърляне на технологии към новите економики. Това са страните, които действително се развиват бързо. И има ли взаимност, защото не можем е, този, това прехвърляне да продължава непрекъснато и то да върви в една посока, без самите ние да получаваме технологиите от тези страни. И има, смятаме, че отношенията не могат да вървят само в едната а, посока. Това е особено важно за нашата индустриална и научна политика. Новите страни всъщност получават а, държавна помощ, която им дава възможност да закупуват нашите технологии или да получават договори по структурните фондове. Това не е нормално. Например, битката за е, едно холандско предприятие, една френска фирма се отказа да, я, да я закупи. В момента тя е предмет на интерес от китайска фирма. Има опасност Европа да остане без технологии в областта на фиброптиката. Господин Таяни предлага да създаде орган, който да разглежда инвестиции чувствителните чуждестранни инвестиции в Европа. Искам да чуя вашата гледна точка. Аз не искам да говоря за финансирането. Много се говори за финансирането, за рисковия капитал, европейските фондове за финансиране на новаторството. Вие сте права и ние ви подкрепяме, госпожо комисар, в тези стъпки, но какви конкретни предложения правите за малките и средни предприятия в рамките на акта за малки предприятия? Благодаря сега, господин Оди. Благодаря. изказвам се като докладчик за оценката на седмата рамкова програма. Тази програма беше договорена политически през 2006 година и е част от това, което нарекахме преглед на Лисабонската стратегия и има три нови елементи в тази програма. Първо, тази стратегия се провали. Второ, Лисабонския договор с новите институции влезе в сила и новата конституция. И третия нов елемент е економическата криза. Тази криза беше договорена преди кризата. Сега сме пред 2011 година. В разгара на кризата остават ни 2012 и 2013 година. Края на програмата трябва ли да модифицираме нещата? Благодаря ви, госпожо комисар, за подхода и за това, че е, държите на мнението на парламента. Това ни трогва защото след като Разговаряхме с докладчиците. Има политическо съгласие, че всички ние можем да направим така, че 2011, 2012 и 2013 година да бъдат полезни години за научните изследвания за новаторството. Всички смятат, че това е елемент на конкурентоспособността и е от полза за цяла Европа. По независимата оценка качеството е много високо. Искам да кажа, че съжалявам, че държавите членки не участват до достатъчна степен и ние на европейско ниво нямаме глобално, глобална оценка на състоянието на науката. Аз го казах на председателя, но всъщност това не влиза в неговия мандат. И въпроса, който се поставя, трябва ли да се европеизира допълнително науката, трябва ни една по-глобална оценка за тази цел. Въпросът, който ме вълнува е дали не е дошъл момента, по някои от основните въпроси, набелязани от оценката, да се предвидят сериозни европейски научни инфраструктури. По големите въпроси, които набелязвам, имащи отношение за бъдещето, климатични промени, здравеопазването, ядрена сигурност, застаряването, Последното, което искам да кажа, е свързано с упростяването. При като ч... ни вие сте бив член на Сметната палата и ние много разчитаме на вас. Вашите предложения за момента са недостатъчни. Ние ще създадем работна група в парламента, за да можем възоснова на финансовия регламент да се предложат регламенти, за да излезем от за да преодолем този проблем на административна твърда, с сложност и да е, тръгнем в посока упростяване. Колегата Ламберт. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви, че дойдохте тук. Ние искаме Съюза за иновации да бъде успешен. Първо ще кажа нещо, което може да се участва от зелените. Става дума за ИТЕР. Ние сме обезпокоени от средствата, които се влагат в ИТЕР. Доколкото разбирам, става дума за допълнително 700-750 милиона евро до 2013 година за проекта ИТЕР, без да се казва нищо за ефекта върху реализирането на рамката програма. 700 милиона от рамковата програма е значителна сума за нещо, което може да осигури промишлени приложения след 15 години. Не поставям този въпрос във връзка с инцидента в Япония, но считам, че може би това не е най-добрият начин да харчим парите си. Сега нека да погледнем към бъдещето. Едно от основните предизвикателства е да постигнем най-добри резултати, като същевременно постигнем единство в участието, така че цялата, цяла Европа да се превърне в економика на знанието. Бившите нови държави членки имат усещането, че са оставени малко на страна. Въпросът ми е, е сред, следният. Доколкото разбирам, около 50 милиона могат е, да се използват е, за въпроси за научни изследвания, развитие и иновации в допълнение към структурните фондове. Какви са вашите виждания относно начина по който се харчат тези средства и гледайки напред, към рамкова програма 8, как можем да подобрим взаимодействието между средствата, които се използват от регионалните фондове за научно-изследователска и развойна дейност и тези, които се осигуряват от рамковата програма. Благодаря. Още 11 души са се записали да се изкажат. С това приключвам списъка. Предлагам също така всеки да се ограничи в рамките на 2 минути, за да имаме все пак някакъв шанс. Господин Ван Нистерой. Благодаря много. Колегите вече казаха колко важно е интернационализирането на тази тема. Така, чудесно е да има сътрудничество, да има а, високо качество, свободно движеща се интелигенция, но а, някои а, предприятия все пак отиват в Китай и заемат цели сектори и у нас се появява някакво безпокойство. Още един въпрос. Регионалните фондове за Централна и Източна Европа. Мисля, че трябва да се договорим за някакви по-строги критерии. Вижда се в Польша и Чехия, че се прави нещо, но нещата трябва да се насочат много по-тясно към целта и да се държи на високото качество. Що се отнася до механизма за финансиране с поделяне на риска, за който говорим, за какво всъщност става дума с това? А, какво ще се насърчава изследователската инфраструктура или нещо друго? Защото виждаме, че някои елементи изостават трябва да помислим по какъв начин да постигнем напредък при следователската инфраструктура. Е, и един въпрос във връзка с това споделяне на риска. Ако успеете да осигурите финансирането, защото явно и съвета е за, ще адаптирате ли критериите или ще ги запазите, каквито бяха преди оценката? В документа е записано, че веднъж годишно трябва да се свика конвент. Аз разбрах нещата последния начин, явно е мислено по въпроса и в края на 2011 година конвента ще се събере за първи път. Това може да се направи съв, съвместно в парламента. Изобщо може и да ни кажете как тече подготовката за края на 2011 и този конвент. Благодаря. Искам да приветствам с Добре дошла, комисаря Куин. Искам да и пожелая щастлив ден на Свети Патрик. Говорим за научно-изследователската и развойна дейност за бъдещето, чрез гарантиране на нужната инфраструктура за научни изследвания. Така продуктите от научните изследвания ще достига до пазара по-бързо. Колкото повече инвестираме в иновации, толкова повече работни места ще се създават. Има пряка връзка с промишлената политика. Когато говорим за сближаването на ниво Европейския съюз, аз съм подчертавал в много дебати, че някои от новите държави членки разполагат с недобра научно-изследователска инфраструктура. Вие посочихте, че могат да бъдат заделени а, конкретно средства за тази цел. В комисията ИТРЕ вчера имахме разисквания за средносрочния преглед на седмата рамкова програма с участието на председателя на експертната група Ролф Анерберг. Когато му поставих същия въпрос, той ми каза, че трябва да използваме за целта структурни фондове. Считате ли, че това е добър начин да се осигурят допълнителни средства за новите държави членки, тъй като знае, че има конкуренция между Европейския съюз като цяло и останалите страни, като САЩ. Не трябва да има обаче конкуренция между държавите членки. Господин Цукалас. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, че дойдохте днес в нашата комисия. Аз много внимателно изслушах това, което вие казахте и това, което казаха колегите преди мен. Искам да свържа казаното с политическите въпроси, поставени от господин Оди. Въпроса за това на къде върви Европа в сферата научно-изследователската дейност – и дали това е най-добрият начин <clears throat> да се постигне економическо развитие, когато е Европа все още е засегната сериозно от економическата криза. Всичко това ни кара да гледаме на изток връзка с казаното от господин Оди, аз съм обезпокоен от начина по който Европа гледа на своето бъдеще. Ние видяхме някои данни, които показват, сигурно и вие разполагате с тези данни, госпожо комисар, тези данни показват каква е позицията на Европа Знаем какъв беше резултата от Лисабонската стратегия. Сега имаме стратегия 2020. За да имаме успех, е, трябва да решим какво точно искаме да постигнем. До сега ние сме поемали много ангажименти. Говорим за възобновяеми енергии, за нови източници на енергия и прочие, но бих искал също да бъдат разработени задължителни цели за финансирането на научните изследвания. Например, 1% от БВП до 2015. Защото ако вярваме в Европа, ние трябва да вярваме в сближаването, което означава да разчитаме и на кохезионните фондове. Най-слабите държави няма да могат да се справят, ако не разполагат с достатъчно средства за научно-изследователска и развойна дейност. Госпожа Кастилио има думата. Благодаря, госпожо комисар, за изложението. Искам да засегна един а, централен а, момент в законодателството.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 предишните рамкови програми имаше средносрочно и дългосрочно въздействие. Затова искам да попитам, кои моменти от настоящата оценка са важни, какво от тази оценка трябва да бъде взето предвид при изработката на следващата рамкова програма и следващия ми въпрос, кои аспекти могат да бъдат осъществени веднага, така че тази рамкова програма да се подобри до своя край през 2013 година. Много често говорим за неща, които не могат да бъдат осъществени на практика. Съществуват много изследователски проекти, които са одобрени вече за 2012 и 2013 година. Така че е, е, ние на практика вече не можем да е, влияем върху текущите проекти и съществуващата програма. Но за нас е важно процедурите е, да бъдат опростени. Това казваме и в нашия доклад. Важно е какво от, коя от направените препоръки, каква част от тези препоръки могат да бъдат е, приложени още сега, за да можем да използваме оставащото ни време и да подобрим програмата? Това е нещо много важно, защото по този начин на практика ще е, приложим резултатите от оценката. Госпожа Кавалио. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на комисаря че е наш гост днес. Първият ми въпрос е за упростяването. Ние приветстваме мерките, които бяха предложени от комисията. Все още има някои мерки, както в съобщението на комисията, така и в моя доклад, които могат да бъдат приведени в действие без да се промени финансовия регламент. И това трябва да се отчете в доклада по средносрочния преглед на седмата рамкова програма. Някои промени в финансовия регламент обаче ще бъдат необходими съгласно доклада, който се разглежда в Кокобо. Въпроса за допустимия риск от грешки ще бъде трудно да се увеличи този риск, без да намерим нови начини за справяне с проблема. За по-малките и по-големите проекти, какъв е вашия опит в това отношение, какво е вашето мнение? На второ място трябва да се възползваме от прегледа на седмата рамкова програма, както каза колегата Оди, за да видим какво трябва да се промени. Има много хубави неща в седмата рамкова програма, които трябва да останат. Но, що се отнася до тематичните приоритети, могат да бъдат въведени някои изменения. Например, енергетиката не беше голям приоритет при разработването на седмата рамкова програма. Освен това могат да се внесат промени в структурата и в механизмите. Има нужда от промени, например, за да се гарантира по-голям достъп до съвместните инициативи за малките и средни предприятия. И на последно място, вие говорихте за участието на жените. Аз се питам дали не трябва да поставим акцент върху участието на младите учени, защото имаме отлични учени, поне в моята страна, които са без работа, трябва да направим така, че инструментите да допринасят за тяхното участие в научно-изследователски проекти. Госпожа Коми. Аз също искам да благодаря на комисарката за полезните неща, които чухме е, от нея. Важно е това на къде ще вървим е, в бъдеще. Е, съгласна съм, че иновацията трябва да бъде изведена на преден план, защото е ключов е, елемент. Също така е важен въпрос за младите изследователи, за жените изследователки. Е, бих могла да направя едно предложение, с което да а, обобщя. Нека да говорим за млади жени изследователки. В а, моята страна поне тази група е широко застъпена. А, Съществен момент е също да се упрости програмата. Италия малко се е възползвала от финансирането в рамките на тази програма. И искам да кажа, че проблема с недостатъчното участие не е задължително на европейско равнище. В много случаи самите държави членки са виновни, така да се каже, за това. Знаем, че а, е, а, е, трябва да се направи баланс между фундаменталните изследвания и приложните изследвания. Това трябва да залегне в осма програма. Госпожа Ниблер. А, е, Искам да засегна две теми, след като благодаря на комисарката, че е сред нас. С оглед на катастрофата в Япония, бих искал да попитам а, дали се планира да се разшири а, изследователската дейност а, за създаването на батерии, съхранение на енергия, безопасност а, в сферата на енергетиката. И втория ми а, въпрос а, засяга а, хуманитарните науки, които а, не са залегнали, поне такива са слуховете в 8 рамкова а, програма. Така че бих искала да чуя от вас дали. А, какво мислите по този въпрос? Е, още двама-трима колеги са поискали думата. Е, те дойдоха малко по-късно. Аз обаче вече реших да е, приключа списъка с желащите да се изкажат. Оставаме си на, на така взетото решение. Госпожа Меркис. Мишне. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Имам няколко въпроса за връзката между Съюза за иновации и рамковата програма. Можете ли да ни кажете по какъв начин Съюза за иновации може да послужи като двигател за следващата рамкова програма? дали сте определили кои са големите предизвикателства пред обществото и дали те ще са ключов фактор в осмата рамкова програма? Ако има две или три такива големи предизвикателства за обществото, дали рамковата програма ще бъде приведена в съответствие с тези предизвикателства или пък ще ще заделите повече средства за фундаментални изследвания. Относно партньорствата, по какъв начин те ще се впишат в рамковата програма? Дали всичко в рамковата програма ще се осигурява чрез партньорства за иновации или пък само участие. Имам и известни безпокойства за партньорствата за иновации. Тези партньорства сякаш са навсякъде. Аз съм ентусиазирана относно търсенето на нови средства, но до сега парламента не е имал възможност да се произносе, не знаем какво се случва. Можете ли да ни запознаете до къде сме стигнали с партньорствата за иновации и как парламента ще участва? На следващо място за поставянето на акценти, за поставянето на приоритети, за промяна в определените по-рано приоритети. Какво ще приоритизираме и какво ще деприоритеризираме? дали не трябва водещо място да заемат големите предизвикателства пред обществото. Участието на гражданите е изключително важно за иновациите и как ще се осигури то в следващата рамкова програма. И на последно място, но не е по значение, за финансирането. Дали ще заделите много средства за капитал, който да се изразходва с поделяне на риска. Господин Георик има думата. Благодаря. Искам да поспоря малко с вас, госпожо комисар, за принципа за високо качество. Всеки се стреми към високо качество, но дефиницията е доста неточно. За някои научни среди това не е особено точно. Има проблем и с репутация, и с е, решения, които не са много добри. Не знам дали това трябва да бъде нашия подход, защото ако да, няма да се опозотвори потенциала на Централна и Източна Европа. Ето защо този принцип трябва да се замени с принципа за реални възможности. Госпожа Ферера Мадорел. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Благодаря ви за възможността да разменим мнения с вас за бъдещето на а, науката в Европейския съюз и за бъдещето на иновациите. Аз а, бих искала да споделя моето безпокойство към настоящия момент. А, Важно е да имаме ясни цели и да излъчим ясни послания към гражданите на Съюза. Едно от тези важни послания, според мен, е посланието за баланса. Баланс а, по отношение на подкрепата за фундаменталните изследвания и иновациите. Друго важно послание е приемствеността между сегашната програма и новата програма и инструменти. Въпроса с а, приемствеността а, също буди у мен безпокойство. Приемственост между а, сегашното поколение учени, които вършат отлична работа, и новото поколение, младото поколение а, учени. А, имаме опасения, свързани и с бюджета. Съществуват опасения, че по-добрата координация между страните членки ще доведе до намаляване на средствата в бюджета на общността а, или пък че ще намалее броя на а, научните изследвания на глава от населението. Мисля, че трябва да изясним тези въпроси за нашите граждани, но и за всички онези, които работят в сферата на науката и изследванията. Комисията със сигурност знае, че е, и съществуват всякакви слухове, свързани с тези теми и ми се иска комисията да излъчи някакво успокоително послание. Госпожа Туя. Благодаря. Господин председател, благодаря госпожо комисар за много ясното изложение и за ангажираността ви. Искам да се спра на един въпрос, който до сега не беше повдигнат. Ресурсите, целите в е, стратегията 2020 има много голяма разлика между това, което искаме да постигнем и средствата, които предвиждаме има опасност от застрашаване, има опасност от това да застрашим процеса. Госпожа Гростец спомена липсата на прозрачност при вноса от други страни. Вчера Вчера проведахме заседание на Комисията по кризите. Председателят на комисията каза, че има несъответствие между цели и средства. Следователно, трябва да се замислим какви средства предвиждаме за постигане на целите си. Ако целта ни е да запазим нивата на ресурсите на, на очакваните равнища, ще трябва да постигнем повече в бъдеще. Мисля, че ние трябва да търсим ресурси, които да дават възможност за да мултипликационен ефект. Ето защо трябва да използваме източници на методи на финансиране, които вече са се прилагали които да осигуряват някакви гаранции, да се прилагат механизми за споделяне на механизми в седмата рамкова програма, но също така да видим и други източници, които да имат мултипликационен ефект. Това е от особено значение, за да може всяко евро в бюджета да се оползотворява, за да можем също така да проявим отговорно отношение, да осигурим взаимодействие и координация между различните области. Благодаря. Кристиан Ерлер. След като нашата обща цел е да получим а, поне е, 20%. Имаме време до юни, до лятото, да изработим този компромис, който ще ни помогне да направим това, именно компромис между старите и новите страни членки. И също не искам да навлизам в подробности, но ако не намерим достатъчно рано този компромис, ще се случи онова, което е логично да се случи, а, а а именно, че е, старите страни членки е, ще се опасяват, че ще намалее качеството на е, проекти и следователно ще загубят интерес, а новите страни членки ще поставят под въпрос не само тази програма, но и Галилео и други програми. Така че трябва да се опитаме колкото може по-рано да намерим компромис. Ако не успеем да го направим и отложим, това за осма рамкова програма, а, няма да има съществено увеличаване на средствата в бюджета. А, важно е, колкото може по-рано да се споразумеем и в зелената книга да запишем една принципна постановка, която да отразява нашия компромис. Е, финансовата рамка трябва да се дискутира до края на годината и ако до тогава не поставим искане, а именно да имаме поне 20% повече средства и второ да намерим компромис по споменатия вече важен въпрос, е, парламента и е, съвета ще се разделят и няма да получим повече средства. Така че аз предлагам да използваме зелената книга, за да излъчим политически сигнал е, и да е, изложим нашето послание за компромиса, който сме постигнали. В противен случай ще загубим битката. До този момент това беше нашата основна слабост, че не намерихме достатъчно на време компромис и в крайна крайна сметка парите а, заплашваха да намалят и трябваше да се старае много, за да не се намалят средствата и резултата е, че средствата бяха просто символично увеличени. Още веднъж предлагам да изработим компромис и да заявим пред обществеността колко повече средства желаем. Благодаря, казва председателя. Това беше последния в моя списък. Остават ни още 10 минути. Ще ги предоставя на комисарката, за да отговори на някои въпроси. Това може би няма да бъде много лесно само за 10 минути, но поне да отговори на най-важните въпроси. Благодаря. 10 минути определено не са достатъчни за всички въпроси, но а, може би, ако групирам въпросите, ще успея. Първо, за дискусиите, които водим, за различията между, различи, между средите, в които резултатите са добри, средите, в които не са чак толкова добри. Ясно е, че от самото начало на седмата рамкова програма ние положихме практически усилия да помогнем на новите държави членки. Например, да се привличат експерти по оценката, подкрепа за националните информационни центрове, връзки между информационните центрове на новите и стари държави членки и тогава, когато има системни недостатъчни резултати или пък когато стане очевидно, че не се наваксва. Що се отнася до факторите за слабо представителство, ние сега изслушваме страните, в които резултатите не са добри, се надявам, че ще участват в процеса на консултации с заинтересованите лица по зелената книга. Разбира се, структурните фондове са изключително важни. Те дават възможност да се изгражда унази научна инфраструктура, от която имаме нужда. Парламентаристите и административните органи в тези страни ми казват, че най-добрите им учени заминават за да работят. Другаде много от тях в Европа, но много от тях на изток и по-далеч на запад може би по-добра инфраструктура би ги задържала. Що се отнася до прехвърлянето на технологии, да, разбира се, ние анализираме взаимоотношенията с новите економики. Водим а, економическа група на високо равнище с Китай. Тя проведе среща през есента, ще проведе наскоро пак, аз ще посетя Китай наскоро и аз ще повдигна този въпрос, който е много важен за всички на Запад, но особено за онези от нас в Европейския съюз. Що се отнася до упростяването, Непрекъснато цитирам доклада на госпожа Кавалю. Според мен той положи основата на всички мерки за упростяване, които трябва да бъдат предприяти многократно. Съм казала, че всички мерки за упростяване, които можем да взем в комисията, са били предприяти. Сега сме в ваши ръце и в ръцете на съвета за да вървим напред по отношение на други мерки за упростяване. Техническото задание е интересен въпрос. Това беше включено като част от мерките за упростяване, според мен. Това е проява за разбирането на парламента. Благодаря на парламентаристите за работата, която извършиха. Естествено беше повдигна въпроса за ИТЕР. Многократно съм казвала, както каза господин Ламберт, това е въпрос, който представлява горещ картоф. Най-сетне постигнахме споразумение преди да бъде гласуван бюджета миналата година. Две трети от финансирането ще дойдат от други източници и само една трета от рамковата програма. Знам, че ние обсъдихме този въпрос – това беше след сериозна борба. Едва след голяма борба успяхме съотношението да остане една трета. Един от въпросите, който, който стана заложник, беше ИТЕР. Продължаваме да търсим решение и смятаме, че е много важно да намерим, защото много фирми идват, да подписват договори, то има значение за различни съоръжения. Що се отнася до ядрената енергетика, въпросът беше повдигнат от много хора, мисля, че от госпожа Ниблер във връзка с събитията в Япония. Знам, че по-късно днес ще водите дискусия с, с комисаря е, Тингер, кой, в чието правомощие е този въпрос. Ние не смятаме обаче, че има някакви преки последици за Европа. Радиационните равнища са нормални всички държави членки извършват измервания Комисията използва своята система за информация и предупреждение и ако бъдат измерени по-високи радиационни равнища в една страна, всички останали ще бъдат предупредени. Разбира се, въпросът за ядрената енергетика възниква. Също така и въпроса за наблюдението на безопасността. Обедена съм обаче, че колегата Отингер ще се спре по-подробно. Ролята на Европейския парламент. Четирима парламентаристи работят активно в агенцията. Те ще бъдат покани да участват в лично качество ще бъдат изпратени официални покани. Що се отнася до EIPs, искам да кажа, че проведахме много сериозна дискусия и тук, и в съвета за партньорствата. Ние знаем, че много се радваме, че парламента, съветът и комисията са готови за новаторски, за пилотни проекти. Целта е да видим, ако възникват някакви проблеми в хода на пилотния проект, да ги коригираме. Разбира се, много се радвам, че толкова много от нашите колеги искат партньорство за новаторство. Ние обаче ще прилагаме още по-строги критерии за това какво представлява партньорството. Разбира се, ние трябва да се съобразяваме с това, че трябва да потърсим съгласието на съвета. Мисля, че от това ограничение не е толкова лошо. Също така, някой от вас споменаха ролята на регионите. През юли ще организираме конференция по регионалния аспект. В, към конференцията има много жив интерес тъй като регионите може би е, не, не са достатъчно информирани за всички възможности. Що се отнася до механизма за споделяне на риска, ние разработваме инструмент за малките и средни предприятия, за да могат те да, бъдат, да, да, могат те да получат подкрепа. Ние имаме е, група от комисарите, председателство на господин Рен, тя анализира новите инструменти, които да отговорят на някои от въпросите, повдигнати от членовете на парламентарната комисия също така Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд е, ще представят възможностите и ограниченията и областите, в които могат да помогнат Разбира се, по отношение на бъдещия бюджет, ние зависим изцяло от съвета и парламента. Парламентът и вашата парламентарна комисия по-конкретно са, са, са мой съюзник в борбата за добър бюджет за научните изследвания. Не искам никой да остава с впечатлението, че хуманитарните области са забравени. Разбира се, някои елементи са по-важни от други, а не искам да оставате с такова впечатление. Ясно е, че ще има подкрепа за всички елементи, но обща стратегическа рамка ще предостави подкрепа възоснова на общите предизвикателства е, най- Разбира се, фундаменталните изследвания са много важни, за да посрещнем глоба, основните предизвикателства. Искам да ви благодаря за въпросите. Съжалявам, че времето беше толкова ограничено и не мога да отговоря на въпросите по-подробно, но с радост ще отговоря на всички въпроси на двустранна основа. Благодаря. Да разчитам сътрудничеството ни да продължи в бъдеще. Благодаря ви много. Благодаря, че отделихте време за тази среща, както и за информацията, която ни предоставихте. Благодарим ви и за сътрудничеството. Очакваме това да продължи през следващите седмици и месеци. Е, Thank you very much. You have more time in your debate. Thank you. Thank you. Good. Ladies and gentlemen, sind wir soweit, dass wir mit den Abstimmungen beginnen können? Сега можем да преминем към гласуването. Haben Sie all Ihre Karten dabei? Моля да се приготвите картите за гласуване. Gut. Können wir beginnen, meine Damen und Herren? Wir haben ja heute eine etwas geänderte Tagesordnung, aber... Започваме, дами и господа. Е, днес малко ни се промени дневния ред, но това е планирано така от вчера. Сега ще гласуваме заради и условията за достъп до публично регулирана услуга, предоставена от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програма Галилео. Това е точка 9 от е, дневния ред. Мисля, че всичко е ясно. Можем да започваме. Дръжте се, затегнете коланите, започваме. Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. Афет 12 за, против, въздържали се, приема се. Афет 13 за, против, въздържали се, приема се. Афет 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромис едно за, против, приема се, въздържали се, забравих. 26 за, против, въздържали се, приема се. Афет 16 за, против, въздържали се, приема се. Афет 17 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. АФА 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Сега АФЕТ 20 21, 22, 24, 23, могат да бъдат гласувани анблок за. Против приема се 29 за против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. Афет 25 като допълнение за, против, въздържали се, приема се. Афет 26 за, против, въздържали се, приема се. Афет 27 за, против, въздържали се, приема се. Афет 28 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. Всъщност можем да си го гласуваме цялото анблок. Няма, няма нужда да го гласуваме всичко това. е 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. е 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. е 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. е 32 за. Против. 32. 32. За. Против. Въздържали се. Приема се. 33. АФЕТ за против, въздържали се, приема се. АФ 34 за, против, въздържали се, приема се. 32 устно изменение на колегата Ламбъртс. Няма да го чета за, против, въздържали се, приема се. Анексите. 34 за, против, въздържали се, приема се. АФ 35 за, против, въздържали се, приема се. Афет 1 за, против, въздържали се, приема се 14 за, против, въздържали се, приема се 2 за, против, въздържали се, приема се Афет 3 за, против, въздържали се, не се приема. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 2 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се АФЕТ 11 за, против, въздържали се, приема се 22 устно изменение на колегата Ламбърт за, против, въздържали се, приема се 12 на колегата Ламбърт пак устно изменение за, против, въздържали се, отхвърля се този път 13 за, против, Искате да проверим 12, според мен беше съвършено ясно. Проверяваме 12 просто, за да сме използвали техниката. Моля, гласувайте. Един повече от НП. Прекратете гласуването. Е, резултат... Отхвърля се с малко. Беше добре, че проверихме. Кой да прави това мъдро предложение, моля да стане? 13 за. Против. Въздържали се, отхвърли се. Афет 7 за. Против. За. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Не можем ли да започнем да гласуваме? Ето сега. Моля, гласувайте. Един от НП в повече. Готово ли? Е? Още имам още един повече. Прекратете гласуването сега. Резултатът е ясен. Сега давам думата на господин Гланта за заключителни думи. Ще бъда съвсем кратък. Ще благодаря на секретарята на докладчицата в Сянк, Ще благодаря за това, че всички бяха готови на компромиси. И ако и съвета се държи по същия начин, ще имаме добър резултат. Благодаря ви много, благодаря за бързото гласуване. Поставихме рекорд. Ако позволите, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 10. Европейския широколентов достъп. Докладчик е госпожа Цавела. Мога ли да ви помоля, ако искате да си говорите, да напуснете бързо залата или поне да бъдете по-тихи? Госпожа Цавела има думата. You, Благодаря, господин председател. Целта на този доклад е да представим балансиран всеобхватен документ, който отчита предложенията, направени както от Европейската комисия, така и от държавите членки. Целта е да се да дадат стимули на европейските граждани, на потребителите, както и на важни заинтересовани страни. Дами и господа, уважаеми депутати, уважаеми колеги, През 2003 комисията заяви, че достъпът до интернет се е превърнал в основно право за всички граждани. От тогава ролята на широколентовия достъп се развива главоломно. През юли 2010 в Финландия широколентовият достъп беше записан като основно право наред с здравеопазването и образованието и е заявено, че всеки граждан има право на поне един мегабайт широколентов достъп. Доставчиците на услугата в е, Испания са насърчени за 2011 да гарантират широколентов достъп при разумни цени. Средносрочната ни цел трябва да бъде да се гарантира основен достъп до широколентови услуги, като се определят минимални цели поне от 2 мегабита за потребител за селските райони, а за градските зони 12 мегабита, така както е посочено в доклада. Освен това, предвид на целите, залегнали в стратегия 2020, Подчертавам, че за да постигнем целите за широколетов достъп, цифровата програма трябва да има някои показатели за средносрочна перспектива 2015-2018 на европейско, а не толкова на национално ниво. Няма съмнение, че един от големите въпроси тук се отнася до финансирането. През 2010 държавната помощ беше 1,8 милиарда евро, което е рекорд. Счита се, че широколентовия достъп над 100 мегабита ще струва между 200-300 милиарда евро. Разбрахме. Трябва също да отбележим, че 80% от новата инфраструктура има високи разходи. Затова трябва да имаме предвид по какъв начин ще се финансира този огромен проект. Трябва да имаме предвид ролята на публично-частните партньорства, както и на съфинансирането, трябва да се фокусираме върху подобряване на освояването на европейски средства, като работим съвместно на всички нива за ефективното им използване. Трябва да има широка дискусия по европейски бонове за проекти. Дискусията вече е напреднала на европейско ниво. Широко лентовият достъп е голем инфраструктурен проект, който трябва да се финансира, финансира от облигации за проекти на Европейския съюз. Има индикации, че Европейския съюз изостава от страни като Корея и Япония. Въпреки това, трябва да имаме предвид, че тук става дума за различни пазари. Затова, може би, не е уместо да се сравняват те за да имаме ефективен економически растеж чрез широколентов достъп, трябва да се фокусираме върху създаването на основна инфраструктура в училищата и фирмите, тъй като те могат да допринесат за стабилният економически растеж. Искам също да ви запозная с примера на Румъния, какво се прави там с връзките за домовете. В Румъния няма инфраструктура, която е базирана на мед. Затова те а, използват а, а, трябва да използват влакнасти кабели. Аз мога да продължа още дълго, но ме интересува какво ще кажете колегите. Но преди да приключа, бих искала да се спра на още два въпроса. Първо, всички наши усилия за ролята на широколентовия достъп няма да успеят, ако приоритетите ни не предвиждат стратегия за гарантиране на сигурността в интернета. Задължението за универсална услуга е въпрос, който се обсъжда по... във връзка с това досие. Но не се споменава в този доклад. Причината е, че към края на май Европейската комисия ще излезе с съобщение по въпроса. Ето защо считаме, че въпроса може да се разгледа в отделен доклад, а не в този, който разглеждаме сега. Искам да ви благодаря за вниманието и очаквам да продължим заедно. Очаквам да чуя вашите коментари, за да можем да достигнем на финала до един балансиран и всеобхватен доклад. Благодаря за вниманието. Благодаря. Имам 8 желащи да се изкажат. Ще ви помоля да се обидате между една и два минутки до колата. Госпожа Валия. Uh, Благодаря. Искам да поздравя госпожа Цавела за нейния доклад. Вие споменахте всички принципи, като принципът на недопускане, на дискриминация, Оценявам факта, че докладчикът споменава държавната помощ. Е, съобщението на комисията е из... говори изрично за държавната помощ и е странно, че този въпрос не намира място в доклада не бива да се допуска държавна помощ, но а, за отдалечените региони не, подхода трябва да бъде по-различен. Смятам, че полагането на цели отгоре надолу, особено в областта на цифровия растеж, цели, като 23% от гражданите да има достъп до връзка с повече от 100 мегабита в секунда е полезна цел. Ще внеса изменения. Що се отнася до 29-та точка, не мога да подкрепя създаването на работна група. Не смятам, че трябва да създават нови агенции, бюрократични органи. Не се казва за каква цел ще бъде създадена тази група. Не виждам каква ще бъде ползата от нея. Е, възможно е, освен това, тази а, е, група да бъде под влиянието на влиятелни заинтересовани лица. Що се отнася до сигурността, е, смятам, че трябва да се внесе изменени, което искаме да изградим магистрали, въпросът за сигурност е много, много важен. Примера с Румъния, като румънски депутат, е, искам да кажа, че инвестициите в широколентов достъп не е критерий за резултатите и влиянието върху економическия резултат. Факта, че оптичните кабели не са вкопани е лошо, когато се огледате в градовете и видите множеството висящи кабели. Ние сме приели правило, е, изискващо фирмите да вкопават е, е, кабелите в земята. Колегата Калфин има думата. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика Цавела за доклада и за много отворения и прозрачен метод на работа. Ще се спра на няколко въпроса, които според мен са е, необходими, за да се допълни доклада. Първо, е, беше споменато неутралността на мрежата и предоставянето на универсални услуги, когато говорим за всеобщ достъп до широколентов интернет, трябва да се замислим за това, че тези услуги трябва да могат технически и финансово достъпни за всички потребители. Второ, когато говорим за широколентов и интернет, трябва да направим връзка с развитието на информационни и комуникационни технологии, бъдещето на интернет, облаците, схрането на данни в облака. Всички тези въпроси са свързани с управлението на широколентовия достъп. Искам да поздравя казаното докладчика за сигурността в кибернетичното пространство. И ние трябва да настояваме пред комисията да се работи повече в областта на кибернетичната сигурност. За разлика от колегата от АЛДЕ, аз подкрепям идеята за работна група която да обсъжда бъдещето на широколентовия достъп в Европа. Смятам, че в тази група трябва да влизат съответните заинтересовани лица. Нямам предвид само най-важните фирми, но е- европейски институции, представители на потребители, различни агенции, за да имаме цялостен подход от страна на всички заинтересовани лица. няколко въпроси, свързани с финансирането и стимулирането на частните инвестиции. Аз мисля, че частните инвестиции трябва да са в основа на широколентовия достъп, но не бива да, да мислим, че можем да предоставим 100% достъп без обществени средства. И най-сетне мисля, че трябва да се предвиди по-активна роля на регионите. Колегата Хокмарк. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за доклада й. Искам да кажа три основни неща. Първо, мисля, че е важно да се подчертае необходимостта от гарантиране на сигурността в интернет, тъй като от това зависи надежността на интернета. Ние сме обсъждали втория въпрос и многократно, а именно, че трябва да имаме по-високи амбиции. Разбирам докладчика. Лесно е да се поставят големи цели, без възможности да бъдат постигнати. Ние трябва да променим начина на мислене, тъй като ако не сме твърдо решени да постигнем най-добрия капацитет, най-високите скорости, други ще го направят вместо нас. Това не е въпрос на политически решения, а на създаване на нужната рази. Ето защо считам също за важно да се фокусираме да отворим този сектор за търговски инвестиции в възможно най-голям степен. Има един парадокс, защото веднага, когато въпроса опи а, до средства на дънокоплаците, веднага се поставя едно ограничение върху развитието. Знаем какви са причините. достатъчно е да погледнем бюджетите на държавите членки за следващото десетилетие. Веднага ще констатираме, че там има доста ограничения за инвестиране затова нека да използваме този сектор за търговски инвестиции. На трето място трябва да а, се фокусираме върху държавни помощи в сфери, където иначе не може да се постигне развитие. За да постигнем по-високо качество, по-висок капацитет, дори не а, на този етап, а, ако това не е интересно за търговски инвеститори, ще трябва да бъдем по-фокусирани и да имаме предвид, че водещи трябва да са търговските инвестиции, на следващо място едва държавните помощи. Благодаря. Колегата Брезина. Бих искал да благодаря на докладчика за отличният и доклад. Аз нямам нищо против поставянето на политически цели и тези цели, които бяха заявени тук, а именно за увеличаване на скоростта на широко лентовия интернет и че той трябва да е достъпен за най-много групи граждани. Но въпроса за неутралността. В точка 1 са изброени много варианти, по какъв начин може да се постигне широко лентов достъп и че могат да се използват различни възможности, като мед, кабел, оптични кабели и прочие, сателити. Когато говорим за използване на цифровия дивиденд говорим за технологичен неутралитет. И тук трябва да подчертаем ролята на сателитите. Ако погледнем какво могат да постигнат сателитите, ще установим, че те са най-удалечените предаватели и няма, няма нищо по-далече от Земята. Затова сателитите имат конкретни задачи за решаване. Бих искал да а, бъдат защитени радиочастотите в максимална степен, за да няма смущения и за да могат те да бъдат ефикасно използвани за тези технически нужди. Колегата Де Анжелис. Благодаря, господин председател. Широколентовият достъп може да направи много неща. Може да допренесе за економическото възстановяване, например, така както стана в края на 19 век благодарение на електрификацията е, така че изграждането на мрежи с е, обществени инвестиции е, е най-добрия начин, най-добрия път за постигане на целите на стратегията Европа 2020. Искам да изложа няколко неща, които според мен са много важни първо е, справедлива конкуренция и устойчива конкуренция. Това може да се постигне чрез създаване на отворена инфраструктура. Второто, което е важно за мен е, е, е страните членки да осигурят пълен достъп на инвести... пълен достъп на инвеститорите, за да могат те да направят своите инвестиции в нови оптични мрежи. По този начин ще се намалят разходите за изграждането на, този, на тази инфраструктура и ще се освободят средства, които ще отидат в полза на други пазарни сегменти и ще се избегне експоненциалното нарастване на разходите за полагане на кабели Важно е също така да има разумен и равноправен достъп до мрежите и по отношение на разходите. Много е важно системата да е такава, че е, да се вземат правит всички разходи, включително и непреките разходи. Т.е. принципа на изчисляване на разходи трябва да бъде такъв, че да участват всички страни членки, за да може да имаме справедлива система на разпространение на сигнал. Искам да благодаря на госпожа Цавела за добрата работа, която е свършила. искаме се да кажем няколко думи за защитата на конкуренцията на този пазар. Колежка благодаря, господин председател. Искам и аз да поздравя госпожа Цавела за доклада. Аз мисля, че е много важно да подкрепяме развитието на съществуващата инфраструктура, но също така и да развиваме цифровото съдържание. Ние имаме план за економическо възстановяване и комисията обяви, че 1 милион евро ще бъдат изразходвани, за да може достъпът до високоскоростен интернет да бъде за всички тази цел не е постигната. Сега смятаме тази цел да бъде постигната през 2013 година. Това няма да бъде възможно, ако не бъде предвиден на необходимия бюджет. Мисля, че ние трябва да обърнем особено внимание на отдалечените и слабо населени региони доставчиците на интернет услуги нямат интерес да изграждат необходимата инфраструктура за тези региони, тъй като смятат, че дейността няма да бъде печеливша. Ето защо е необходимо да се предвидят обществени средства за да може да се изгради такава инфраструктура в отдалечени слабо населени региони. Последният въпрос, който искам да повдигна, е свързан с сигурността в интернет пространството. Господин председател, мисля, че ще бъде полезно нашата комисия да подготви един доклад за сигурността на, е, в интернет пространството. Хубаво е да има е, доклад по собствена инициатива на нашата комисия. Всички механизми за защита са приоритетни и ние трябва да направим така, че всички участници в информационното общество са запознати със своите права и задължения, както доставчиците, така и потребителите. Благодаря. Госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към благодарностите на колегите към докладчика. Мисля, че докладът е много добър и много балансиран. Особено, що се отнася до това, къде имаме нужда от още стимули за частните инвеститори, за да насърчим е, прилагането на широколентовите технологии в е, държавите членки и да гарантираме достъп на всички до широколентов е, интернет. Искам да направя два коментара. В доклада трябва да подчертаем ролята на националните регулатори, които трябва да установят е, къде принципа на конкуренцията не работи, къде пазарния принцип не работи, къде трябва да се намеси държавата, за да се изгради е, е, инфраструктура за широколентов е, интернет. И ще помоля е, докладчика е, да запише в доклада каква е ролята на европейското равнище като регулатор, каква е ролята на БЕРЕ, каква е ролята на ЕНИЗА, какво може изобщо да направи Европейския съюз по този въпрос. Мисля, че трябва да включим този аспект в доклада. Друга тема, която е много важна според мен е темата за сателитната комуникация. мисля, че тази тема трябва да се включи в доклада, защото широколентови интернет може да се гарантира разбира, и чрез сателитни технологии. И нещо последно към докладчика и към комисията. Спомням си, когато обсъждахме пакета за далеко съобщенията, тогава казахме, че това, което е, е действително скъпо при изграждането на тези мрежи, са изкупните работи за полагане на кабелите. А, и за това тогава решихме, че там, където трябва да се правят изкупни работи, за да се полагат тръби, кабели и така нататък, трябва да се използва тази възможност, за да се използва така направения изкуп и за полагане на кабели за широко лентов интернет. Не знам дали това действително се прави в страните членки или те още не са стигнали до там. А, може би докладчик знае какво се прави по този въпрос. Това наистина много ме интересува, защото изкупните работи са унези работи, които много завишават разходите и най-ефективно ще бъде при направен вече изкуп да се полагат кабелите. Интересуваме какво се прави в страните членки по този въпрос. Госпожа Дел Кастио. Благодаря, господин председател. Аз също искам да се присъединя към благодарностите. Искам да поздравя колежката. Нейният доклад е добър и балансиран. Искам да върна вашето внимание към дебата, който водихме, когато за първи път заседнахме тази тема. Мисля, че в момента работим върху пакет от мерки, който засяга не само широколентовия интернет, но и въпроса за достъпа до мрежите а, и а, разпределението на частотния спектър. Колегата Марк беше докладчик е, по темата за частотния спектър. Е, що се отнася до широколентови интернет, нашата позиция е подобна. Е, през 2013 година трябва да бъде освободена частотата от 800 за широколентов интернет, така както беше поискано в съответния доклад. Това е, е много важно за парламента. Важно е парламента да каже нещо по този въпрос. трябва да използваме е, свободните частоти за широколентов интернет, ако искаме да бъдем е, конкурентно способни. Искам да поздравя докладчика за това, че е включил и европейските регулиращи органи и че е засегнала въпроса за ориентацията към единен европейски пазар на далеко съобщенията. принцип мога да кажа, че подкрепям доклада. Най-вероятно ще внеса няколко изменения. Мисля обаче, че парламента трябва да има последователна позиция по тази тема и по целия пакет на комисията, отнасящ се до частотния спектър и трябва да, за изработката на тази позиция, трябва да вземем казаното и в предишния доклад. Благодаря господин председател. Този доклад има двояк интерес. Първо, ясно е, че достъпът за до широколентов достъп за всички е задължителен за конкурентоспособността на Европа. Второ, това е необходимо за гражданите. Говори се за финансирането, Европейската инвестиционна банка няма да е, обществено-частните партньорства. Няма да споменавам всичко, но как можем да насърчим операторите, които са не толкова конкурентно способни, за да осигурим най-добър дебит, най-добра скорост за всички. Използвани ли са всички възможности? възможности. Има ли примери за изпълнени проекти благодарение на средствата споменати от автора? Искам също така да поставя акцент върху един въпрос. Смятам, казах, че е, достъпа до широколентов достъп е много важен за всички граждани, но заедно с това трябва да кажем, че това е източник на економии. А, осигурява се достъп на всички а, е, граждани в рамките на а, дискусиите, които проведахме за трансграничната, трансграничните медицински услуги. За съжаление, а, не се постигна, кой знае колко, поради неохотата на някои държави членки. Мисля, че всички ние трябва да насършим държавите членки да инвестират в тази област, защото това е източник на економии. Благодаря. Благодаря. От името на Европейската комисия господин Мата има думата. Благодаря, господин председател. Както казах на последната среща, Европейската комисия приветства този доклад. Ние си сътрудничахме с докладчика. Работата вървеше много добре. Бяха коментирани много аспекти. Аз няма да се спирам по-отделно на всеки от тях. Ще направя някои общи бележки. Първо, струва се да подчертаем отново защо изготвяме този доклад. Стратегията 2020 акцентира върху заетостта и растежа и конкурентоспособността, както беше споменато тук. трябва да се гарантира по-висока производителност, за да се постигне и растеж. Ние отдаваме за това по-голяма значимост на този доклад. Ние сме направили предложение в пакета за широколентовия достъп. Сега трябва да отидем още по-далеч. Този доклад е много положителен и играе положителна роля в това отношение. Нека да се спра на много от нещата, които бяха споменати тук за възможностите за намаляване на инвестиционните разходи. Комисията е на мнение, както беше споменато и от много от изказалите се тук, че частните инвестиции са основно средство за постигане на нашите цели. Разбира се, това няма да е възможно във всички области, но както казва докладчика, но около 250 милиарда евро е възможно да бъде мобилизиран и от частния сектор. Това, което можем да направим е да се намалят разходите за инвеститорите. Бяха споменати още въпроси за достъпа до мрежите, и полагането на кабели, когато се извършват други дейности, които са свързани с полагането на подземна инфраструктура. Ние трябва да работим съвместно с държавите членки, за да им помогне в този процес. Държавите членки се обръщат към нас с желание по-добре да си сътрудничим за постигането на тези цели, на 23 март ние ще проведем среща с представители на държавите членки по тези въпроси. Всички държави и членки трябва да имат стратегия за постигането на целите, които са се поставили. Ние не считаме, че всяка отделна държава членка ще може да постигне европейската цел. Ще има известни а, вари, вариации. Процеса е в началната си фаза. Нека да се спра сега накратко и на сателитите. От гледна точка на комисията, трябва да бъдем технологично неутрални, що се отнася до далеко съобщенията. Ако можем да постигнем целите като сателитите, тогава те са част от стратегията. Моята информация е, че за сега сателитите не са технически способни да постигнат целта от 30 мегабита и не е сигурно дали ще го постигнат и до 2020, но съм убеден, че тези сателити могат да се използват в съчетание с достъпа до безжичен интернет, което е особено полезно за селските райони. Ние разговаряхме с операторите на сателити по възможностите за прилагане на подобни схеми и ще продължим да го правим. Беше споменат въпроса за сигурността. Действително, сме съгласни с всички изказали се за важността на сигурността. Той е свързан и с други аспекти на цифровата програма, които не се повтарят а, тук, но искам да ви уверя, че въпроса за сигурността е ключов елемент на работата ни в бъдеще. Нека да спря до тук и в заключение да благодаря на госпожа Цавела за нейния изключително положителен и важен доклад. Госпожа Цавела, искате ли още веднъж думата? Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за а, участието. Благодаря и на а, представителя на Европейската комисия. Работихме много добре заедно, драги колеги. В нашата комисия имахме един общ доклад. А, на, господ, на госпожа Кастио за цифровия дневен ред. Също така доклада е, по радиочастотния спектър на господин Хокмарк. И с моя доклад аз е, исках е, да има последователност между темите заложени в него и тези в другите два доклада. Вашите коментари са много добре дошли. Има срок за внасяне на изменения, ако не се лъжа, 23 март. Въпросът ми е отправен към секретарията. До кога трябва могат да се внесат изменения? 23 март. И имам само два коментара, показаното от колегите. Въпрос, много въпроси повдигна създаването на работната група. Комисията вече обяви състава на цифровата асамблея. Мисля, че в този доклад трябва да включим и работна група. Трябва да предвидим участието на всички фактори. Не забравяйте, че става дума за бързо развиващ се пазар. Второ, а, казаното от господин Хокмарк за държавната помощ и предоставянето на капацитет. Съгласна съм, че предложението е много добре. Добро. Предложението на госпожа Ниблер не съм запозната какво става с страните с телекомуникационни мрежи. Може би комисията може да ни даде отговор. И така, още един път искам да повторя срока за внасяне на изменения 23 марта. Благодаря на колегите и на секретарията. Благодаря. Ако няма други желащи повече да се изкажат, нека да приключим дебата по тази точка от дневния ред. Госпожа Цавела вече каза, че 23 март в 12 часа е крайният срок за внасяне на изменени. В края на май на 25 и 26 ще бъде гласуването в комисията, с което преминаваме към следващата точка от дневния ред, ако колежката от Комисията по бюджета е тук. Не знам дали е тук. Тук ли е? Госпожа Бал... Балзани. No? What can we do now? The Balzani is not there? Какво да правим сега? Госпожа Балзания няма. Всъщност колежката Балзани трябва да е тук, но не я няма. Пробвахме се да се обадим в нейния офис, там няма никой. Може би идва насам. Това е най-приемливото обяснение. А, няма да можем да изтеглим другата точка от дневния ред напред, защото ги няма колегите. Нека да изчакаме няколко минути. Нямаме всъщност друг избор. dann darf ich äh, in aller Namen от името на всички вас ще поздравя с добра дошла колежката Балцани. Тя е главен докладчик по бюджета за 2012 година. И с писмо ни помоли да говорим интензивно за акцентите в бюджета. Намираме тази идея за много добра. А, решихме, че е по-добре не да си разменяме писма, а да разговаряме. Добре дошла. Радваме се, че сте тук. А, имаме половин час на разположение. Давам думата първо на вас, за да а, кажете, за да ни въведете в темата, след което ще започнем дебат. Грация, президенте. Ево и тути колеги, благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги за това, че ме поканихте. Причината, поради която днес съм тук, е съвсем проста. Мисля, че е много важно в бюджетната процедура веднага да бъдат включени и комисиите. Бюджетната процедура е, е тежка и много комплексна. През миналата година установихме, че влизането в сила на Лисабонския договор е, е направило между институционалното отношение по отношение на бюджета доста по-сложни. За това ние смятаме, че процедурата трябва да стане част, бюджетната процедура трябва да стане част от работата на отделните комисии. В момент на економическа криза, в каквато в момента се намираме, е важно от самото начало да имаме ясна представа за приоритетите на Европейския съюз. Това ще бъде от стратегическо значение. Тоест, от самото начало трябва да имаме възможност да вземем правилните и ефективни решения. Видяхте в работния документ вече какви са моите предложения. Видяхте и проекто резолюцията, която ще бъде гласувана другата седмица на пленарна сесия. За мен е важно да се посочат приоритетите, които са важни в рамките на стратегията 2020. -20. Важно е през следващата година да направим така, че да имаме по-силно економическо управление. През тази година за първи път имаме европейския семестър, т.е. стремим се към една по-добра координация на националните бюджети с европейския бюджет. Ако искаме да постигнем целите на стратегията 2020, трябва да започнем работа още от първия момент. Защото целите поставени в 2020 са целите, които са общи за цели Европейския съюз. Нашите приоритети е ясно какви са. И те са тясно свързани с работата на тази комисия в стратегията 2020 са важни не само инвестицията, но и темата за научните изследвания и развитието. И целта е Европа да постигне един растеж, който да направи по-конкурентен способен. Затова в комисията по бюджета аз предложих да отворим нашата бюджетна процедура и да включим отделните комисии, особено когато става дума за определен определяне на секторните приоритети, т.е. на тези приоритети, които о, са неразделна част от нашата резолюция, която ще последва след документа на комисията в началото на пари. Моята идея е да имаме инструмент, с помощта на който да действаме последователно и единно в отговор на предложението на комисията. За целта се нуждаем от политически приоритети, които да определим съвместно и много ясно. За това искам да преканя всички веднага да започнат да мислят по този въпрос. А, има два съществени аспекта. Приоритетите трябва да бъдат положителни, т.е. какви трябва да бъдат приоритетите в бюджета за 2012 година. Трябва да имаме и отрицателни приоритети, т.е. да определим какво в следващата година не трябва да бъде подкрепено, което в прав текст означава, че трябва да сме наясно с това какво искаме да правим през следващата бюджетна година. Примерно да решим дали ще има пилотен проект или не, подготвителни мерки за стартирането на даден проект, пилотните проекти и подготвителните действия за даден проект също изискват средства и трябва да бъдат включени в бюджета. И за това е важно от самото начало да се знае какви са намеренията на отделните комисии по отношение на бюджета и колкото е възможно по-скоро, още преди лятото, да можем да представим на комисията примерен временен списък с приоритети, по които трябва да се работи. и за да можем да а, предложим ефективни предложения за изменение на бюджета, трябва от сега да започнем да обмисляме какви са нашите приоритети, какви ще бъдат пилотните проекти и какви подготвителни мерки ще бъдат а, Ние се намираме в края на а, плановия период и трябва да ви напомня, че е, това ни дава по-малки възможности, следователно трябва да бъдем по-конкретни и по-реалистични и гъвкавостта в рамките на 5%, които са предвидени, е, от нея трябва задължително да се възползваме. Сега ще дам думата на вас, за, за да се включите в посоката, която вече описах, а именно от самото начало да знаем кои бюджетни редове ще бъдат важни за нас с оглед на стратегията 2020 и какво мислите е, вие за това, кои бюджетни линии трябва да бъдат засилени, кои трябва да бъдат намалени. Благодаря, казва председателя за встъпителните думи. Ако мога да обобща това, което казахте, то е, че трябва да бъдем по-конкретни и по-ясни, тъй като ще разполагаме с по-ограничени средства. Поради тази причина трябва да започнем от рано да работим. Благодаря ви за възможността да разговаряме. Колегата Бютикофер има думата. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря и на госпожа Балцани за това, че тя а, води този разговор с нашата комисия. През миналата година докладчика госпожа Херцог, заедно с вас, господин председател, написа едно писмо, а, в което бяха отразени приоритетите на нашата комисия, съгласувани с координаторите. Днес е, водим този разговор и аз е, е, предполагам, че главният докладчик ще включи резултатите от този разговор в своята работа. Мисля обаче, че трябва да обсъдим с координаторите дали и ние от наша страна не трябва да опишем резултатите от днешния разговор в отделно писмо. Аз съм напълно съгласен с а, а, приоритета, който ви, госпожо Балцанди, поставяте във вашия документ. А, а, именно бюджетната политика да бъде ориентирана към стратегията 2020 заедно с включените там приоритети, водещи инициативи и така нататък. Съгласен съм, че имаме нужда от съответствие между целите, залегнали в стратегията и финансирането на европейско и национално равнище. Нашата комисия и работата на нашата комисия представлява също важен приоритет и трябва да използваме европейския семестър, за да постигнем по-добра координация. Аз, а, подобно на вас, смятам, че трябва да използваме възможностите за европейски инвестиции в научни изследвания, иновации, в подкрепа на малките и средни предприятия. Тоест, трябва да засилим нашето сътрудничество с Европейската инвестиционна банка. Важно е да отбележим, че бюджетните принципи, които са важни за основните цели и водещите инициативи, не бива да се намаляват, а напротив, трябва, финансирането за тях трябва да бъде увеличено. Искам също така да подкрепя това, което вие казахте а именно, че във връзка с европейския семестър и стратегията 2020 е важно да се засили участието на парламента. Вие обърнахте внимание на това какво иска да направи вашата комисия по този въпрос и господин председател, ние, нашата комисия ИТРЕ, може да вземем пример с комисията по бюджета и да засилим сътрудничеството ни с националните парламенти по темите, които ни засягат. Втория ми коментар е следния. През изминалите 6 месеца Видяхме, госпожа Херцог съсредоточи своята работа върху върху този въпрос. Финансирането на големите инвестиционни проекти изпадна в конфликт с финансирането на някои следователски проекти в седма рамкова програма. И през тази година трябва да отбележим, че важна цел на нашата комисия е да предотврати отрицателното отражение на големите инвестиционни проекти върху работата по седма рамкова програма. Третия ми коментар е следния трябва да поставим акцент в областта на енергетиката, например финансирането за целите СЕТ А, мисля, че не трябва да ви припомням каква е актуалната дискусия за енергетика, която се води, за да обясня колко е важно а, това с оглед на една по-устойчива енергийна политика и сигурност на енергийните доставки. Тази амбиция трябва да нараства с оглед на измененията в климата. Това е приоритет на нашата комисия. Що се отнася до ИТЕР, трябва да се борим за това финансирането на ИТЕР да не се отрази отрицателно върху други програми за научни изследвания и развитие. Подобен е проблема с Галилео. Според мен е важно а, да има отделен, ясно отграничен бюджет за Галилео и да бъде ясно кои, с какви суми ще бъдат от отпуснати от европейския бюджет за Галилео, а всички останали е, части от бюджета ще бъдат финансирани от националните бюджети. Е, и това финансиране трябва да бъде съобразно ползването на а, системата. Що се отнася до малките и средни предприятия, трябва, нашите приоритети са по-добрия достъп на малките и средни предприятия и е, координацията на акта за малкия бизнес с стратегията Европа 2020. Искам да поставя на обсъждане и въпроса за финансирането с поделяне на риска. Аз мятам, че този инструмент е успешен и искам да пледирам за това финансовите средства за този инструмент да бъдат увеличени по повод на доклада на госпожа Цавела е, говорихме за цифрова Европа. Мисля, че има нужда от нови финансови инструменти за финансиране на широколентова инфраструктура. Това също трябва да бъде включено, според мен. Мисля също така, че друга гореща тема в настоящия дебат е темата за ефективността на ресурсите. Това е една тема, на която, която трябва да разглед, бъде разглеждана като приоритетна. И в заключение за няколко думи за пилотните проекти и подготвителните дейности. А, мисля, че имаме още малко време, но аз а, пледирам за това и приканвам докладчиците в сянка и колегите да се опитаме да се концентрираме върху тази тема, да разработим и да наложим нашите предложения. Благодаря. Госпожа Херцог. Thank you, chairman. Благодаря, госпожо председател. Като докладчик в сянка по бюджета на комисията ИТРА. Искам да благодаря специално на госпожа Балцани. Мисля, че за първ път докладчик от комисията по бюджета ни посещава. Това е доказателство, е, че при съвместното вземане на решение бюджета се превръща в важен въпрос за парламента. Засиленото сътрудничество, което се предполага между отделните парламентарни комисии, е добра новина. Искам да благодаря и на господин Бутикофер. Мисля, че много добре работим за сега добре и предлагам да продължим така. И през последната година, преди бюджет 2012. Съгласна съм с госпожа Балцани, че 2012 е желом по пътя към 2020. Ние не може да се събудим през 2020 и да установим, че не сме направили нещо през 2012. Със всяка изминала година ние трябва да се доближаваме до целите, поставени в стратегия 2020. Ние знаем, че позицията на съвета е да не се отпускат нови средства за следващите две години, последните две години на финансовата рамка но трябва да използваме тези среща по най-ефикасния възможен начин за цели, които са от изключителна важност за нас. Ние всички знаем, че една от трудностите проистича от Лисабонския договор и новите компетенции, които ни са възложени, въпросите свързани с туризма, с научните изследвания, са нещо ново за нас. За съжаление, повечето от тях попадат в компетенциите на нашата комисия, затова те трябва да бъдат на подходящо място в бюджета. Искам да благодаря на комисията по бюджета за отличното сътрудничество, което те следваха на нашата линия миналата година. Мисля, че заедно можем да имаме успех. По някои от основните въпроси считам, че водещите инициативи не са приоритет само за нас в комисията ИТРЕ, въпреки че много тези инициативи попадат в, именно в нашия ресор, но те са от важност и за повечето европейци, за повечето от тези 500 милиона е, европейци. Затова трябва да гарантираме, че те се развиват. Е, въпроси свързани с растеж, работни места, енергийна ефективност е, и прочие да имат нужното финансиране. Миналата година вече се усети трудността, че средствата, заделени за конкурентоспособност, бяха оспорвани от съвета, но и че имаше някои трудности в изпълнението на проекта. Затова е важно да бъдат предприяти нужните административни мерки. Това е също толкова важно, колкото заделянето на средства. Относно големите проекти и рамкова програма 7, ние искам те, те да бъдат а, а, отделно. Галилео и Тър са големи проекти. Също стратегическия план сферата на енергетиката е голям и за това не трябва да допускаме те да задушат по-малките проекти по рамкова програма 7. Разходите за големите а, проекти, независимо от какво естество са те, са а, сравнително високи. Ние трябва да продължим да финансираме малките и средни предприятия. Те имат а, проблема, че са твърде малки по мащаб в сравнение с другите пера в европейския бюджет. Благодаря на отношението на докладчика към компетенциите на комисията ИТРЕ. Вие сте човек, който търси консенсус, затова се надявам съвместно да можем да прокараме нашата линия за бюджет 2012. Благодаря, господин председател. Благодаря на Франческа за изложението. От процедурна гледна точка то е прекрасно и добра основа за работа. Ние трябва да поговорим за рационализиране на процедурата за максимално оползотворяване на всички ресурси, но това не е достатъчно. Миналата седмица в Страсбург приехме парламентарна инициатива за нови форми на финансиране. Трябва да се прави разлика между европейските облигации и облигации за проекти. Това са различни неща. Приехме и двата вида облигации. Първият тип ще бъде ще бъдат трудни за приемане от гледна точка на договора, но няма да има проблем с проектните облигации. И моят призив е да се оформи предложението, което ние ще представим, като се отчита този въпрос. Мисля, че ние можем да, мине, да, да преминем отвъд въпросите за еврооблигациите и проектните облигации. Ние искаме да излезем с нови идеи за стратегията 2020, но ако проявим а, творчество, можем да можем да преодолеем част от проблемите, пред които е изправена Европа. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Балзани, за това, което казахте. Всеки, който е работил по бюджета, е наясно, че инициативите, които ще представят депутатите, ще бъдат много общи. Ние ще представим своите намерения, намеренията на страните, но парите няма да са повече. Ето защо днес ние искаме да знаем стратегическите цели на комисията и съвета и какво смята да финансират през 2012 година, за да можем за да можем да конкретизираме и стесним своите предложения. Както беше казано, тук трябва да имаме предвид източниците на финансиране. Съветът може би трябва да представи източници на финансиране, Европейският инвести... Европейската инвестиционна банка, частни фондове, европейския бюджет. Но някои от механизмите, обсъждани в миналото, не функционират. По отношение на малките и средни предприятия, 15 милиарда бяха в частни сметки. Стратегията 2020 може да се промени, като имаме предвид последните събития в Япония. Ето защо би трябвало да се обърнем към комисията с искане да излезе с приоритета за 2020 година. Лена Ек. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за това, че дойде тук, както и за приоритетите, които ни представи. Аз съм координатор от групата на, координа... на либералите, но и говорител по стратегия 2020. Политическите групи работят а, по тези въпроси миналата година и тази година, но установяваме, че има непоследователност от това, което искаме да постигнем и бюджета, който е на лице. Трябва да разгледаме различните бюджетни линии, за да видим, че те допринасят за интелигентният, приобщаващ растеж. Задачата не е лесна, но е важно да бъде постигната. Искам да споделя две гледни точки. Първо, това, което беше казано по съобщението на Комисията за климата и за инвестициите. Европейските инвестиции са 19% от БВП. В Китай те са 48%, в Индия 35%. 26% в Корея. За да постигнем стратегия 2020, ние се нуждаем от инвестиции. Научните изследвания и иновациите са едно нещо, енергийната инфраструктура е нещо друго. Ние знаем със сигурност, че цената на електроенергията ще нараства в бъдеще и виждаме вече това да се случва поради недостатъчните ресурси и положението в Япония не подобрява ситуацията. Това, което ни е необходимо, за да се гарантира сигурно, конкурентоспособността и сигурността на европейските граници, граждани се нуждаем от иновации, научни изследвания, но за това са нужни инвестиции. В сравнение с САЩ констатираме, че публичните финанси са сходни, но частните средства в САЩ са огромни в сравнение с тези, които има в Европа. И така инвестиции в научно-изследователска, развойна дейност и иновации и постигането на целите на 2020 са особено важни да бъдат отчетени в бюджета. Искам да се спре на плана СЕТ стратегически енергийни технологии. Беше споменат от комисията, говори се непрекъснато и от, за него от държавите членки, но финансирането е 2 50%. Това е част от бюджета на Европейския съюз, но трябва да има и съфинансиране от държавите членки. Този проблем също трябва да се реши. Ние сме в критичен момент. Проектите, които сме одобрили, и които искаме да се реализират, не могат да бъдат изпълнени. Това е огромен проблем. И на четвърто място искам да се спра на въпроса за бюджетната дисциплина. От конституционна гледна точка, действително е обезпокоително, че решението за ИТЕР се вземат от един орган, а финансирането се осигурява от друг орган. Ние трябва да гарантираме, че тези, които вземат решението, осигуряват и средствата за неговото реализиране. При липсата на бюджетен дисциплина по проекта ИТЕР подчертават важността на прозрачността и осигуряването на достатъчен бюджет, както стана ясно по време на финансовата криза. Мисля, че нашата задача не е толкова сложна, колкото тази на съвета относно бюджета. Трябва да настоявате обаче пред тях те да отстояват решенията, които са взети от тях и да гарантират адекватно финансиране. Сега има още двама желащия да се изкаже. Трябва много, много, много кратки да бъдат. Колегата Де Анджелис е следващия. Благодаря, господин председател. Благодаря, Франческа. Много е хубаво, че проведахме този дебат, особено идеята за участие на други парламентарни комисии в тази пространна дискусия по бюджета и бюджетната процедура преживяваме период на криза, не разполагаме с кой знае колко средства, така че ние трябва да направим така, че малкото, с което разполагаме, да бъде добре оползотворено. И първият, и според мен най-важен въпрос е качеството на разходите, а не количеството. Особено по отношение на инвестициите, които трябва да бъдат продуктивни в период на криза. Това означава инвестиции насочени към растежа, развитието и създаването на работни места. Смятам, че това е много важно. Също така, както и вие, самия, както и вие самата казахте в началото, формулирането на приоритетите и стратегическите варианти, които искаме да постигнем, са много важни. Що се отнася до приоритетите, аз бих е, откроил новаторството. Ние нямаме бъдеще, ако не инвестираме в новаторство, научни изследвания. А, второ, как да използваме най-добре финансовите потоци към малките и средни предприятия. Защото всъщност економическата тъка на Европа е съставена от малки и средни предприятия. Това предполага за тях да бъдат предвидени мерки, които да им помагат, например, за да осъществяват научна дейност. Най-сетне е, енергетиката, ефективността, сигурността, доставките. Много активна, много актуална тема с оглед на случващото се в Япония. Това е въпрос, е, който трябва да бъде е, обсъден много сериозно. Благодаря, господин председател. В всеки годишен бюджет част от проекта се съфинансира от бюджета на държавите членки и бюджетите на местните органи. Искам да подчертая факта, че консолидирането на обществените фанси, финанси в много държави членки води до, до усилията за намаляване на обществения дълг. В тези усилия се включват и местните органи, а с техните бюджети се съфинансират много проекти. Един проект, финансиран, съфинансиран от европейските фондове, поради липса на, местни, регион, на местно, регионално и национално съфинансиране не може да не се реализира, тъй като местните органи е, ще поискат да се отеглят е, и ние получаваме много данни за подобни тенденции. И може да се окаже, че в бюджета с 2012 година тези а, принципи да бъдат поставени под въпрос. Друг въпрос е свързан с малките и средни предприятия, които използват част от своите а, фондове, които между прочим непрекъснато намаляват за научна дейност. А, те, тези предприятия безусловно имат нужда от кредити и е, има критерии, възоснова на които се предоставят тези кредити. Понякога на предприятията някои предприятията получават отказ от банките и следователно не, а, е, са принудени да се отеглят от някои проекти, изпълнявани от Европейския съюз. Това са проекти, които са много полезни. Обръщам вниманието ви върху тези опасности, които са свързани с бюджета на 2012 година. Благодаря много. Сега ще дам думата на госпожа Балцани, може би за някакъв кратък коментар. Grazie, sono stati tutti interventi veramente non solo... Благодаря, господин председател. Това, което чух, не беше само интересно, но действително много полезно, що се отнася до определенето на приоритетите и включването им в бюджет 2012. Особено съм впечатлена от усилията, които се полагат от самото начало да се приведе всичко това в съответствие с стратегия 2020. И именно тук виждам ролята на тази комисия. Говорим за наука, за технологии. От нова гледна точка говорим за безопасна, възобновяема енергия. Очевидно е, че приоритетите са много и те могат да бъдат подкрепени от вашата комисия в контекста на 2020. За пръв път а, а, много ясно беше поставен въпроса не само за финансирането, но и за съфинансирането. Някой а, спомена доклада по димата, който приехме в Страсбург. Очевидно, че има разбиране че бюджетът не е достатъчно голям, за да отговори на всички потребности на Европа и от нуждата от повече Европа, ако искаме да го кажем съвсем кратко. Има огромно предизвикателство в това отношение, защото на карта е заложено доверието към институциите. репутацията на Европа може да пострада. Разбира се, не можем да финансираме всичко. Миналата година бюджетната процедура беше твърде отворена за други въпроси, за финансови перспективи, дискусията по тях и много добре се спомняме как мина дебата по бюджета през 2010. Сега ние трябва да определим бюджет за 2012, който да е най-добрия възможен. И тук искам да подчертая думата възможен да се използват бъдещи ресурси, облигации. Всичко това дава нов смисъл на дебата ни, но дали всичко ще действа от бюджетна гледна точка – Следващата седмица на мини пленарното заседание тук ще приемем документ в този смисъл. Има някои вече политически аспекти, но не можем още да сложим цифри на бюджет 2012, защото първо трябва да се разгледат политическите документи, които ще бъдат приложени към бюджета. Тези документи вече започнаха да се оформят след решенията, които взехме миналата седмица в Страсбург. Относно се финансирането, бяха подчертани някои от негативните приоритети. Защото усилията в Европа се свеждат понякога до нула поради липсата на взаимодействие. Затова е толкова важно от каква отправна точка тръгваме. Обвързването на европейския националните бюджети цели не само економическо взаимодействие, но и цели преодоляване на някои от тесните места и осигуряването на средства, които да бъдат ефективно изразходвани. И такива средства да се осигуряват само там, където не може да се осигури съфинансиране. Трябва да кажем на държавите членки, че именно за това става дума в европейския семестър. Целта е да се разбере какво трябва да се инвестира и на национално ниво, за да може в най-добра степен да се възползваме от възможностите, които осигурява европейския бюджет. Трябва да започне незабавно работа по ясен европейски бюджет, европейски бюджет, който отправя послания към отделните държ... държави членки и националните бюджети. финансовите варианти, които имат те, трябва да са в съответствие с тези в европейския бюджет и да ни помагат да преодолеем онези проблеми, където не е възможно съфинансиране. Ние се нуждаем от европейски бюджет. Държавите членки трябва да видят какво трябва да се направи от тяхна страна, за да се възползват изцяло от възможностите за съфинансиране. Аз вярвам в непрекъснатото задълбочаване на интеграцията между европейски и националните бюджети, което трябва да бъде поставено, разбира се, в контекста на националните парламенти. Разходите, както каза господин Дианджели, и качеството са особено важни. Ние трябва да имаме това като приоритет и то не само на теория, но и на практика. Ние трябва да дефинираме своите приоритети и там, където това е възможно, да видим по какъв начин действията, програмите, проектите в миналото са имали успех, за да изберем най-добрите подходи за финансиране. Говорих вече за негативните приоритети. Това означава, приоритети, които не са били добре подбрани и реализирани, т.е. с такива не трябва да продължаваме в бъдеще. Ние продължаваме дебата не само в комисията, а и бюджета. Не трябва да разпиляваме ресурсите, а, трябва да се концентрираме в бюджета. Благодаря, госпожа Балцани. Благодаря от името на всички колеги. Е, мисля, че беше чудесно е, решение да потърсите диалог с нас, да обменим мнение, за да знаете как мислим ние, какъв е пътя. Е, между другото, никак пак няма да бъде зле, ако се оговорим за това как по-ефективно да използваме и времето. Благодаря ви много. Мисля, че започнахме чудесно сътрудничество. Ja, meine Damen und Herren, darf damit den nächsten Punkt auf Уважаеми дами и господа, преминаваме към следващата точка от е, дневния ред. Е, дебата относно е, проекто доклада за средносрочния преглед на седмата рамкова програма за научни изследвания. Нашия докладчик е господин Уди. Давам му думата, след което ще видим. Колега Уди, вие сте. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя комисията за присъствието. Искам да благодаря и на представителя на съвета за сотрудничеството в област по темата за оценката. Сега контекста на този доклад. Седмата рамкова програма беше договорена през 2006 година. Т.е. има елемент е, на е, преразглеждане на Лисабонската стратегия. Пространството, целта беше е, Европа да стане най-конкурентната економика, базирана на знаеш 2010 година. Бяха предвидени сериозни средства. Седмата рамкова програма е, е за период от 7 години. Доклада, който представям на вашето внимание, е посветен само на седмата програма. Посъветваха ме да се занимай с осмата, но реших да спра само на седмата по три причини. Първо, след политическите преговори има три нови елементи, които заслужава да се замислим върху тях, за да знаем дали трябва е, да обърнем сериозно внимание на тази програма новият, новите елементи. Първо Лисабонската стратегия се провали. Сега имаме нова пътна карта Европа 2020, в която научните изследвания са основен елемент на нашата конкурентоспособност. Второ, имаме Лисабонски договор с нова Европейска комисия и нов парламент. Трети нов елемент – Рамковата програма беше договорена и гласувана преди кризата през 2006 година. В момента сме в разгара на кризата 2011 година. Остава ни 2012 и 2013 година страни на твърде несигурен изход от кризата. И не е сигурно, че сме използвали тази програма, за да осигурим по-уверен изход от кризата. През първите четири програми бяха изразходни 26 милиарда. За трите години до... остават ни 29 милиарда до края на програмата през 2013 година. Това са средства, които ще бъдат изразходвани през 2014 и 2015 програма, преди осмата програма да се приложи на практика. Няколко думи. Първо за оценката. Най-напред по време на изказването искам да а, изразя положителната си оценка за оценката. Но ние, Европейския парламент, нямаме глобално виждане за взаимоотношенията между държавите членки и Европейския съюз по отношение на науката. На трето ниво Европейския съюз е регион и Европейския съюз осигурява и структурни фондове научните изследвания са част от а, структурните фондове и нямаме глобален поглед. Втори елемент и тук имам а, въпрос към комисията. Нямаме оценка за, на конкретните програми за Евратом. Искам да ви напомня, че има две програми. Основната програма, по която говорим, но също така и една конкретна програма с, с 2 милиарда, която ще приключи през 2011 година и която е конкретно за Евратом Евратом. И ние нямаме оценка, за разлика от това, което предвижда текста на тази, да направим оценка на тази програма. Днес ще говорим за ядрената енергетика. Тази програма е насочена към изследвания в областта на ядрената безопасност. Третият елемент на комисията и трябваха 4 месеца да излезе със съобщение. Сега, по доклада. Въпросът на трети параграф дали рамковата програма осигурява добавена стойност или не. На първата среща ми беше казано, че да, трябва да напишеш да. Аз обаче искам да видя какво мислите вие тази добавена стойност не е очевидна. Струва ми се, че за това има две причини. Първо, тъй като нещата са много сложни и операторите смятат, е, че добавената стойност не е очевидна поради тази сложност. Второ, много голям брой инструменти. Понякога се питаме дали има пилот в самолета. Експертите настояват за мораториум върху заставането на нови инструменти. И така, въпросът е има ли добавена стойност? Бих ви казал, искрено смятам, че да, ще предложа изменение, за да променя това, което съм казал. По отношение на сътрудничеството, Поставям акцент върху ролята на МСП, ролята на държавите членки, взаимоотношенията им с Европейския съюз, структуриране на европейското научно пространство и параграф за Европейският съвет за научни изследвания. Действително ли искаме да структурираме този Европейски съвет за научни изследвания? възоснова на финансовите средства, стратегията и възоснова на политическата авто, на автономия. В 14, по 14 параграф ще предложа изменение връзка с защитата. Имаме правно основание и аз смятам, че трябва да поговорим дали ни трябва една програма за научни изследвания по е, отбранителната индустрия. Ще представя обаче изменение в седмата рамкова програма не се говори нищо за научните изследвания в областта на отбранителната индустрия. Предлагам да оставим този параграф, за да проведем дебат. По 17, в 17 точка предлагам териториален подход към научната и развойна политика. Предвидени са е, искания на местно ниво, може би, освен финансирането на високите нужни резултати, може би трябва да, подход, да приемем един териториален подход. Става дума за местен подход на научните изследвания. Смятам, че трябва и навсякъде в Европейския съюз има европейски гении. Въпросът е да се осъществи взаимодействие и координация и трябва да се използват новите технологии и защо не видеоконференции, за да могат нашите учени да работят заедно, да речем една 6-7 университета, които работят заедно в определена област. По финансирането и международните ангажименти, аспекта комерциализация, който е особено важен, трябва да бъде включен във всички проекти, акцент върху новаторството. Няколко думи за упростяването. Аз ви предлагам да не се отдалечаваме от това, което слухме по доклада Карвайо. Вчера се говореше до, за допустимост на риска. Говори се за, за това, че рискът е част от научните изследвания, но от политическа гледна точка това е трудно. Аз смятам, че, учениците, че учените да се трябва да се занимават с науката, аудиторите с одита. Трябва ни е, една работна група между нашата комисия комисията за бюджетен контрол, за да можем в регламента да изразим, да представим на, каква, на какво правно основание ще прилагаме доклада Карвайо. Това е по-важно, отколкото да навлизаме в области, които са щекотливи от политическа гледна точка. Това е, драги колеги. Аз ще се пост е, ще положа усилия да постигна компромис всички политически групи, за да излезем с ясно послание за европейската добавена стойност, целите на индустрията. Не знам дали да не отправим и послание към Европейската комисия, за да можем в поканата за, за да може за бъдеще големите инфраструктурни проекти да бъдат свързани с темите, набелязани от експертите, а именно устаряването, климата, защо не е една програма за раковите заболявания, програма по която бихме били първи в света, енергетиката, биотехнологиите, теми, в които сме световни лидери. Теми, които са важни и за индустрията, и за гражданите. Ролята на жените, не съм го записал, очевидно ще има много изменения по тази тема. Това е, господин председател, представих ви доклада, помоля, бях малко кратък, но моля за вашето снисхождение с оглед на ограниченията във времето, на които бяхме подложени. И аз благодаря и давам думата на колегата Томпсън. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Оди за работата му по този доклад по средносрочния преглед на седмата рамкова програма. Това е много важен доклад, защото това е най-голямата научно-изследователска програма в света и нашата оценка ще бъде важна не само за съществуващите програми, но ще постави и основата за бъдещата стратегическа рамка. Вече сме се убедили, че това е един добър инструмент за справяне с предизвикателства, като климатични промени, застаряване на населението, както и в глобален мащаб за подобряване конкурентоспособността на Европа. Искам да се спра на някои от приоритетите, които според мен са важни в средносрочния преглед. На първо място, изключително важно е този преглед да се фокусира върху основния проблем на седмата рамкова програма, а именно бюрокрацията. Ние се нуждаем от доклад по тази програма, който ясно подчертава, че трябва да има опростяване в сегашната рамкова програма, както и в бъдещите. Радвам се, че в проекто доклада вече се подчертава нуждата от опростяване. Други важни полуки от прегледа на седмата рамкова програма е, че се нуждаем от повече гъвкавост при сътрудничеството най-вече. Гъвкавост между различните раздели, между различните фактори. Нуждаем се от подход, който да осигурява средства там, където се извършват научни изследвания. Не трябва да се поставят пречки пред новаторството. Аз се спомням през последния мандат, е, когато променихме седмата рамкова програма, от страна на парламента беше подчертана важността на междудисциплинарния подход е, и структурите, които а, да осигуряват а, тази междудисциплинарна връзка. Това е много важно, за да се комбинират различните области на научни изследвания. Важно е да подчертаем необходимостта за връзка между образование, научни изследвания, новаторство и индустрия. Трябва да мислим нестандартно, да бъдем лидери в света и трябва да бъдем по-конкретни. Обикновено в докладите се говори за индустрията, за малките и средни предприятия, но за какви точно а, отрасли става дума, за какви точно малки и средни предприятия, дали те са готови да участват в научно-изследователски проекти, това не е изяснено. Когато говорим за крупната индустрия, трябва да видим каква е възможността морския транспорт да участва с проекти в седмата рамкова програма, защото това е важен въпрос за много страни. На следващо място за равнопоставеността на половете – Знаем, че ситуацията варира в различните страни. Относно представителството на жените, ние имаме 40% цел за участие в седмата рамкова програма, но за сега сме достигнали само 1%. В проекто доклада не е включено това измерение за равенство между половете. Имам предложение за доклада. В Комисията по жените гласувахме някои от тези изменения. Става дума за примахване на стъкления подхлопак за жените изследователи. Дискусията вчера и е, днес е, наблегна на нуждата от е, постигане на високо качество на изследванията. Необходимо е да се подобри тълската инфраструктура в тези региони, където такава а, няма да бъдат заделени нужните средства за целта. Трябва да има координиране между държавите членки в научната политика, и европейското научно-изследователско пространство. Тук трябва да има по-добра координация. Тук седмата рамкова програма трябва да послужи като катализиращ фактор. Вчера беше казано, че рамковата програма има положителен ефект върху осигуряване на добавена стойност от Европейския съюз. Аз очаквам да се доразработи доклада в сътрудничество с господин Оди и останалите докладчици в сянка. Колегата Матия сама думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя господин Оди за свършената работа. Аз съм съгласна с повечето направени от него предложения. има приемственост между работата на колегата Карвайо по темата за упростяването и този доклад относно мъжлинната оценка. Мисля, че тази приемственост трябва да бъде запазена и за в бъдеще, когато започвам да говорим за изследователската стратегия или подготовката за осма рамкова програма. И имам някои малки забележки не мога в момента да вляза в подробности, но ще ги засегна. Повечето от нещата, казани по темата за сътрудничеството, са така и от моя гледна точка. Това е важна част от рамковата програма. А, когато говорим за личностите, обаче, там трябва да постигнем по, по-голям напредък. Докладът третира голяма, по, по много добър начин различни аспекти от програмата. Аз ще се спра на тези, които смятам, че не са добре. Трябва да а, регулираме а, частта личности, а, получаването на стипендия Мария Кюри не е вече сама по себе си гарант за консолидирана и добра научна кариера. Трябва да намерим някакъв начин за консолидиране на научните кариери и трябва да намерим начин да преодолеем несигурността, сред учените. Трябва да намерим начин и за насърчаване на жените, което ще ни помогне да запазим баланса. Много се радвам на това, което се казва в точка 300. а именно, че трябва да говорим за големите предизвикателства на обществото. Мисля, че през последни, следващите две години, последните две години от програмата трябва да използваме една част от финансите за преодоляване на економическата, финансова и социалната криза което ни изправя пред въпроса за приоритетите. Приоритетите, разбира се, се определят а, а, на политическа основа, но никога не се а, оценяват резултатите, т.е. не се оценява дали правилно са били поставени приоритетите. Затова ми се иска да направим по-големи инвестиции в сигурността. Въпросът е какво ще донесат тези инвестиции. За това е, трябва да се запитаме дали трябва да инвестираме в областта на отбраната и сигурността. Аз мисля, че доклада ще бъде подобрен, ще бъдат постигнати компромиси и така нататък, но в заключение искам да подчертая, че този доклад е изключително важен, защото тук са, има инструменти не само за конкурентноспособността на Европа в света и за европейските иновации, рамковата програма трябва да служи и за сближаване в е, Европа. Т.е. тази програма трябва да бъде по-добре координирана с националните и регионалните програми, защото само по този начин ще е, подкрепим европейското изследователско пространство. Госпожа Маршиневич има думата. Марчинкевич. Е, chciałbym сърдечно подинковач пану Оди за... Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Оди за неговия доклад, който се вписа много добре в сегашната економическа ситуация и е, показва каква трябва да бъде нашата стратегия по отношение на ключовия въпрос за, упростя... за упростяване и премахване на административните бариери, които затрудняват участието в след оправени обяви. Комисията излезе със съобщение, в което упростяването също фигурира като, важен, като важна задача. Необходимният е обмен на информация – с комисията по бюджета. Казахме ясно, че участието на някои държави членки, особено новите, не са слабо представени и участието им е недостатъчно. Що се отнася до конкурентно способността, и се каза, че Европейската комисия трябва да представи доклад за слабота, за слабата представи, представеност, за да се постигнат по-добри резултати. Благодаря много, господин председател. Искам да поздравя господин Оди за отличният му доклад. Искам да добавя няколко дребни неща, но поради липса на време и място господин Одини ги е включил в първия вариант. Мисля, че трябва да се внесат промени в тематичните приоритети, защото сега има нови приоритети, които не съществуваха, когато беше разработена седмата рамкова програма. Енергетика, повече акцент върху ролята на Европейския съюз в глобализирания свят, теми свързани с застаряването на населението и прочие. Ние трябва да запазим като основен стълб сътрудничеството в седмата рамкова програма и справенето с големите предизвикателства. Програмата за сътрудничество трябва да се опита да постигне баланс в по-голяма степен между нисходящия и възходящия подход. Това може да стане чрез въвеждането на това, което се прави за новите бързо развиващи се технологии. Трябва да бъдат разработени нови идеи в рамките на програмата за сътрудничество. Европейският съвет за научни изследвания, програмата Мария Кюри, постигнаха добри резултати и трябва да бъдат поощрени. Малките и средни предприятия за тях също трябва да има известна адаптация, за да могат те да участват повече в съвместните инициативи. Такива възможности трябва да се създадат и за университетите. Можем да въведем някои инструменти, инструменти за по-доброто използване на резултатите, които не са за сега засегнати в седмата рамкова програма. Трябва да се подчертае ролята на участието на младите хора научно-изследователските проекти могат да бъдат формулирани по такъв начин, че да могат да включат повече млади изследователи. Относно упростяването, аз съм съгласна изцяло с подхода на господин Оди, че трябва да видим какво е записано в доклада по упростяването и какво може да се постигне в седмата рамкова програма, нещо, което още не е направено от Европейската комисия и дали ще е необходима промяна в финансовата рамка. Благодаря ви много. Благодаря. Искам искам да поздравя докладчикът господин Оди за структурирания интересен доклад. Няма да повтарям това, което беше вече казано, но ще започна с това, което казах на комисария Геген Куин. Тогава, когато се прави оценка на седмата програма, трябва да обърнем внимание на два аспекта. Първо, в средносрочен план някои неща се оказаха успех, други не, но трябва да използваме успешния опит, за да надграждаме върху него, но, но може, може да се окаже, че не разполагаме с достатъчно време за седмата рамкова програма. част от финансирането вече е разпределено, поети са ангажименти. За сега би било много трудно да се направи преразглеждане на законодателството. Има аспекти, които могат да се прилагат сега за оставащия период от седмата рамкова програма до края на 2013 година. Ще ви дам пример възоснова на едно от предложенията на господин Оди. В 14-та точка докладът отправя едно интересно предложение – Не съм сигурна дали това е нещо, което може да бъде приложено в седмата рамкова програма. Става дума за Европейски научен план за технология и отбрана. Предложението е много интересно, но не смятам, че е възможно то да се приложи през ня... следващи няколко години, но е интересна идея за следващата програма. И така, възможно е при технологии с двойна употреба, е, употреба да разработим нещо, е, което да е в е, по-опростен вид. Това, може, това е възможно за сега, за оставащия програмен период – има някои стъпки, които могат да бъдат предприяти сега до края на програмния период. Има други промени, които са по подходящи за осмата програма. Парламента няма нужда от двоен подход. Има неща, които могат да се пред, приложат сега, а други за следваща програма. И накрая въпрос по същество, свързан с 17-та точка. Тук се предлага териториалния подход към научна, към научно-развойната политика. Тук има много рискове и има опасност от противоречие с нашата политика за насърчаване на високите резултати и качество, което би трябвало да е основна характеристика на науката в Европа. Мисля, че териториалният подход към финансирането може да се случи. Так... Разбира се, структурите фондове са най-подходящи източник, но да внимаваме с формулировката. Независимо от баланса, който трябва да постигнем, високото качество е водещият принцип. Ако това не е така, ние ще се откажем от нещо много важно, само за да направим така, че всички да са доволни и ние ще изгубим фокуса в научните изследвания. Имаме нужда от гъвкавост, упростяване, финансови инструменти, но всички те обслужват основната цел, а именно високо качество на научните изследвания. Разбира се, можем да усъвършенстваме други аспекти, като използване на структурните фондове, разбира се, но, нека, но смятам, че трябва да бъдем предпазливи, когато говорим за териториален подход. Господин Хокмарк. Благодаря ви много. Това са проблеми, които трябва внимателно да бъдем обсъдени, защото са структурни по своя характер. По въпроса за добавената стойност, на която се спря подробно докладчика. Това е ключ към дебата ни. Защото какво представлява добавената стойност? Понякога ние говорим за това само в контекста на осигуряване на повече ресурси от а, държави членки или от отколкото държавите членки или отколкото частни инвеститори. Мисля, че не това е добавената стойност. Добавената стойност са високите постижения, приноса, който даваме за създаването на, на динамика на европейско ниво. И именно тук можем да осигурим ресурси от седмата рамкова програма. Дори ако ги увеличим, в бъдеще те ще бъдат малка част от общия обем на инвестициите в научни изследвания. Съгласен съм също, че трябва да бъдем много предпазливи, когато говорим за териториален подход. Въпросите за регионите ще се разгледат в контекста на структурните фондове, може би съвместно с тези по рамкова програма. но винаги целта ни трябва да бъде постигане на отлично качество на европейско ниво. Инвестирането в иновационни платформи ще бъдат възможни само в сътрудничество, защото става дума за толкова огромни инвестиции, че никоя държава членка сама няма да може да инвестира сама и да извлече ползи. На следващо място програмата Мария Кюри която се отнася до мобилността. Това е важен въпрос в европейското научно-изследователско пространство. Трябва да отчитаме всичките ам, сфери, в които може да се постигнат най-добри резултати. Също въпроса за младите изследователи, изследователите жени. А, тук също има възможности. Искам да се засили мобилността като се осигури нещо като ваучери за научни изследвания, които се предоставят на онези изследователи, които се преместват в друга страна и допринасят добавена стойност за научните изследвания и за постигането на високи резултати. На следващо място и на последно в моето изказване става дума за опростяването. Университетите и фирмите трябва да дадат своя принос. Сега нещата са малко по-лесни, по-добри, отколкото в предходните рамкови програми, въпреки че остава да се свърши още много работа. Може да прозвучи, прозвучи иронично, но понякога ние разглеждаме университети, които са съществували стотици години, като някакви съмнителни организации, които ще вземат парите и ще избягат. Може би трябва да говорим за някаква сертификация, защото няма да използвам за пример университет в моята страна, но например да речем, ако Сорбоната получи пари от Европейския съюз, сигурно не. Също се отнася за Саламанка или Болония. Няма да навлизам в е, подробности по всички е, университети. Ние трябва да направим още нещо за опростяването, за да можем да предадем по-висока динамика на научните изследвания. Благодаря, господин Балчитес. Има думата. Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя докладчика за високото качество на документа. Той ще бъде много важен в нашите усилия да спазим целите, свързани с 2030. 2020, енергийната стратегия. Няма да повтарям казаното от колегите. Само ще кажа, че подкрепям идеята за упростяване на административните изисквания. Ако не постигнем тази цел сега, нашите дела ще бъдат много различни от думите ни. Мисля също така, че трябва да дефинираме много точно възможността за малки и средни предприятия да участват в научна дейност. Те нямат финансови ресурси, нито пък технически възможности. Трябва обаче да се замислим по този въпрос и да осигурим възможности за развитие на МСП и да дадат в крайна сметка своя принос към създаването на добавена стойност в Европа. Говорим за сложни структури на финансиране. В бъдеще трябва да се опитаме да съчетаем различните финансови инструменти. Що се отнася до участието на държавите членки, говори за участието в науката. Докладчикът говори за териториалния принцип в бъдеще. Мисля, че това може да бъде поне част от решението защото понякога ние не опозотворяваме огромния потенциал в държавите членки. В бъдеще трябва да обърнем повече внимание на този аспект. Трябва да обърнем повече внимание на участието на младите учени. Още един път искам да благодаря на докладчика. Мисля, че докладчикът е балансиран и ще бъде полезен за всички нас в бъдеще. Благодаря много. Има още трима желащи да се изкажат, с което приключваме, защото допускам, че колегата Оди иска да каже нещо. Ще помоля колегите да бъдат кратки. Господин Вебер е първи. Oui, en effet, je vais pas répéter ce qu'on dit. Euh. Няма да повтарям казаното от преждеговжурившите и искам да поздравя докладчика Оценявам това, че той не избягва проблема за организация на науката, борбата, срещу, борбата за упростяване, борба срещу бюрокрацията. И когато декларираме намеренията, трябва да кажем как. Това означава реформа на структурата и организация на научните изследвания. Според мен промяната, тук говорим за нужна промяна на Европейския съвет за научни изследвания. Изследванията в Европейския съюз изостават. Не само не сме постигнали целите на Лисабонската стратегия. Е, отделяме 1,8% за наука, задълбочават се различията с САЩ и Азия и сме неспособни да освоим е, дори ограничения бюджет, който ни се предоставя. Освояваме 40 5%, остават ни 28 милиарда. Всички знаят, че това е свързано с процедурите. Това не може да продължава. За да има конкретни предложения, трябва да има конкретни предложения, трябва да се разгледа, трябва да се промени устава на Европейския съюз за научни изследвания. Това е по изпълнителна агенция, трябва независим е, юридически субект, както каза професор Мини, когато цитирах вчера този Европейски съвет за научни изследвания трябва да получи действителни правомощия за взимане на решение и да отговаря не само за научната стратегия, но и административното управление. Так, по този начин ще можем да решим проблема с упростяването и борбата срещу бюрокрацията. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на колегата Оди за интересния доклад. Искам да кажа е, нещо по три тема, теми. Първо, е, упростяването, контрола, добрите практики, за всичко това вече се говори, всичко беше казано. Е, дума за университетите, научно-следователските центрове и предприятията. Мисля, че това, което правим по тази тема, трябва да бъде в хармония с всичко останало. Ние трябва да имаме перфектна организация и отличен диалог между отделните компоненти на програмата. Третата основна точка, която колегата Оди трябва да има предвид, е сумата, която той спомена, 29 милиарда. Тези средства могат да донесат още много допълнителни средства, ако успеем да ги вградим в цялостната си концепция, не просто да ги подарим, а да накараме системата да заработи. Ако проектите са добри, ако имат потенциал за бъдеще, нещо ще се раздвижи. И това трябва да, да бъде изрично казани. Тоест, проектите да бъдат устойностени. Ето това е принос на частните, на публичните институции и това са средства, които могат да генерират от своя страна други средства. Конкуренция по въпроса за конкуренцията. Когато правим научни изследвания, ние не ги правим сами за себе си. Научно-изследователските дейности не се носят над нещата, а резултатите от научно-изследователската дейност трябва да бъдат приложени на практика, защото точно за това става дум. Госпожа Готиерес. Благодаря много. Господин председател. И аз искам да поздравя господин Оди и да му благодаря. Той пое голяма отговорност с, с, с своя доклад. Знам, че той няма достатъчно време, но а, аз а, се безпокоя за няколко неща. Искам да засегна на малко по-различна тема. А, първо, смятам, че е, има послания, които са отправени право към нас. Вчера е, един професор ми каза, че е необходимо да се преразгледат инструментите, създадени на а, предишните етапи. Защото Защото наша задача е да проверим как работят нещата. И установяваме, че в рамкова програма 7 класическите инструменти, като сътрудничество и така нататък, работят добре, защото почиват на а, дълга и добра традиция. Иновацията представлява не търсене на непознатото по принцип, тя зависи от пазара. Пазара обаче не трябва да се бърка с някои определени фирми на пазара. И ако не направим тази разлика, е, рискуваме да подкрепим точно определени фирми, а не откривателството. Затова аз настоявам да кажем как работят инструментите за иновация. Що се отнася до е, територизирането? Тази дума според мен не е правилна. Защото ако дадем на всеки регион неговите си пари, ще загубим стремежа към високите резултати. Инструментите на тази програма трябва да се използват за постигане на високи резултати. Инструментите, някои от инструментите не са разработени добре и съответно не работят. Аз предлагам Европа да отпуска средства само при определени условия, примерно ако университетите могат да предложат научни изследвания, отговарящи на тези изисквания. Когато, например, някой идва от Станфорд в Европа, неговото времето, през което той е работил като изследовател в Станфорд, няма да му бъде признато. Трябва да използваме немската система, а именно по местонахождение, местоприлагане на проекта. Що се отнася до критерия за високите резултати, мисля, че можем да а, привлечем и консултанти, да се посъветваме с тях какво означават високи резултати. Съвета иска да намали средствата, а ние искаме да осъществяваме европейски проекти, които трябва да се отличават с високо качество. И последното, което искам да кажа – е следното. тази идея за водещите инициативи. там се говори толкова много за иновации, че вече никой не знае за какво става дума. нашето послание трябва да бъде да бъде запазена посоката, тъй като учените не са наясно какво означават тези инициативи. Сега комисията а, трябва да вземе думата. Ако говорите по една минута, ще ви дам а, думата. Но, съжалявам, не знам какво да направя. Още от самото начало казах, ако всеки говори малко по-малко, ще има време за всички, но никой не спази това. А, господин Оди, да дам ли думата на комисията? Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Искам да се спра на три неща. Помня, че въпросът беше обсъден при представянето на доклада на Анебер, както и експост оценката по рамкова програма 6, както и по време на австрийското проучване така че сме огледали въпроса от всичките му страни. Това не е въпрос, който може лесно да се измерва, но в доклада Аненберг, както и останалите, изложиха значителни аргументи за добавената стойност на седмата рамкова програма. Втория въпрос беше поставен господин Оди за това какво става с средносрочния преглед на Евратум тъй като се ползва различна правна база за програмата Евратум и има различен график. Тя трябва да приключи през 2011, не 2013. Средносрочният преглед на Евратум беше осъществен много по-рано. Той завърши през януари 2010 година. Тази междинна оценка беше председателствено от господин Мил, който беше председател на Федерацията на чешката индустрия. И последният въпрос, на който искам да се спра, е, се отнася до това какво прави Европейската комисия с констатациите, съдържащи се в доклада Анерберг. В съобщението сме посочили редица дейности, които се осъществяват или ще се осъществят. Една от тези мерки се отнася до опростяването. На второ място международното сътрудничество. Правим сериозен преглед на това как да се фокусираме върху важните аспекти в тази област. При предстоящото а, обявяване на събиране на предложения ще бъдат разгледани въпроси, свързани с основните предизвикателства, както и ще се наблегне на изпълнението на основните инициативи, заложени в програмата. Имам две минути повече. Може ли съвета да ни да сподели накратко своята гледна точка. Някой може ли да обясни нещо от името на съвета? Не, не може в момента. За съжаление не става сега. Съжалявам. Запишете го в протокола. Съветът е, даде много важен принос. Нищо не можем да направим без държавите членки. Накратко, благодаря на колегите за добрите думи за доклада. В момента той е несъвършен. Е, ще отчета е, наблюденията, направени за добавената стойност, териториалния подход. Пилар, е, може би не ме чу, но аз разбирам, че правното основание в седмата рамкова програма за научни изследвания не съществува за териториалния подход. Много съм далеч от идеята да издигам високото качество в цел. Необходимо е да се е, насочи финансирането към големите инфраструктурни проекти. Разбира се, високото качество е нужно. Новите комуникационни технологии ни дават възможност да постигнем високи резултати, да търсим териториално сътрудничество, за да има европейско взаимодействие и единство между териториалния подход и е, т.е. за, за съчетаем териториалния подход с високото качество, тъй като има гении навсякъде. Аз ще продължа работа. Трябва да видим какви основни послания да изпратим. Не искам да се сменя заглавието на доклада, нито пък, основното, нито пък основната идея, но ние искаме да изпратим послание на комисията, за да може в своята работна програма да държи сметка за направената оценка и за настроенията на Европейския парламент. Благодаря ви много. 22 март е крайният срок за внасяне на измененията. Благодаря на всички колеги, дами и господа, които все още са тук е, и дисциплинира останаха до края. Може би трябва да разговаряме по този въпрос. Е, до кога ще позволявам е, хората да дойдат да се изкажат колкото дълго си поискат, след което да си тръгнат и накрая да не ни остане никакво време. Мисля, че трябва да се погрижим за малко повече справедливост между нас. Знам, че не го казвам на правилните хора, но благодаря ви много. До 3 часа.